Uh, ladies and gentlemen. Дами и господа, бих искал да ви поканя да заемете местата си. Имаме доста напрегната програма. Искаме да бъдем много ефективни с времето. Затова моля всички да вземат местата си, за да можем да започнем работа. Well, good afternoon, everybody. Добър ден на всички. Аз съм Малкълм Харбър. За мен е чест, че съм бил избран за председател на Комисията на Европейския парламент по вътрешен пазар и защита на потребителите. Аз съм ръководител на британската делегация от консервативната партия работи по въпроса на вътрешния пазар вече от 10 години и за мен е голяма чест да съм начало на тази парламентарна комисия. Също така за мен е чест да приветствам много колеги парламентаристи от националните парламенти от държавите членки на Европейския съюз. Днес ще можем заедно да обсъдим важното предложение, свързано с забавянето на плащанията – за преработване на това предложение. Ние получихме предложение от вас, по които работим, а сега имаме добра възможност да се видим с вас и да обменим мнения. И разбира се, в съответствие с новите разпоредби на Лисабонския договор, участието на националните парламенти ще бъде много по-силно. Нашата комисия винаги е била начало в това отношение. Провеждали сме подобни срещи във връзка с, с Директивата за защита на правата на потребителите по време на миналия мандат и това е първото ни заседание с националните парламенти по време на новия мандат. Искам да ви кажа също така, че в 4.30 ще проведем първата ни видеоконференция с Комисията по защита на потребителите на Френския парламент и вие ще може да следите в тази зала тази конференция, така че вие сте добре дошли да останете и да слушате тази видеоконференция тук в тази зала. Още няколко съобщения. Приветства госпожа Барбара Вайлер. Тя седи вляво от мен. Тя е докладчик на нашата комисия по прегледа на директивата за забавянето на плащанията. Докладчиците са решаващи в дейността на нашата комисия. Госпожа Вайлер отговаря за досието в нашата парламентарна комисия. Тя работеше много усърдно. Тя вече проведе обществени допитвания с участието на заинтересованите лица и също така тя ще има възможността да работи с онези, които ще предложат изменения и ще трябва да постигне компромис с онези, които са предложили изменения. Така че това е важна задача. И също така всеки докладчик има и докладчици в сянка. Госпожа Валер е от групата на социалистите, но членовете на другите политически групи назначава докладчици в сянка, които също участват в дискусията. И те също ще се изказват днес заедно с вас. За мен е удоволствие да приветствам госпожа Лилиана Брикман – ръководител на Генерална дирекция предприятия и промишленост от Европейската комисия. Вие знаете, че Европейската комисия има право на инициатива. Тя внесе предложение към нас и ние сега проучваме това предложение. Госпожа Брикман ще има възможност да се изкаже по това, което вие ще кажете тук. В самото начало на нашата проверка на това предложение ние поканихме госпожа Брикман – да ни представи оценка на въздействието, извършено от Европейската комисия във връзка с това предложение. Защо Европейската комисия смята, че е необходима преработка и кои са основните цели и задачи? И препоръчвам ви да се запознаете с този документ на Европейската комисия. Знам също така, че в много от вашите държави националните органи извършват оценка на това предложение. Целта на нашето изслушване днес Извинете. Искам да приветствам също така кандидат-комисара, господин Мишел Барния. Той е кандидат-комисар по вътрешния пазар, но той в момента е тук в качеството си на депутат от Европейския парламент и член на нашата парламентарна комисия. Може би за последен път ви виждаме като член на тази комисия, господин Барние, и много се радваме да ви видим тук сред нас. Също така, сред нас са представители на държавите членки. Испанското председателство, разбира се, е представено, тъй като съветът също проучва заедно с нас това предложение. Приветствам също така представителите на други правителства и мисля си, че те ще имат възможност да се представят на колегите и още няколко неща. Надявам се, че всички чувате превода. Преводът се извършва на 23 езика. Надявам се, че всички чувате превода и получавате превод. Ако имате някакви технически проблеми, нашите сътрудници ще ви помогнат. Um, particular... Също така бих искал да приветствам наблюдателите и особено искам да приветствам една група ученици от избирателния район на госпожа Вайлер – тя е много ценен член на нашата комисията. Извинявайте, че бях малко дълъг с уводната част, но искам още да ви съобщя каква е процедурата. Ние предлагаме да разделим нашето обсъждане на две части. Има един много деликатен въпрос за забавяне на плащане от страна на органите за управление, органи от обществения сектор. И ние искаме конкретно да се вземем с този проблем във втората част. И тук предполагаме, че ще се изкажете. За това ние искаме да разпределим нашето обсъждане на две части. Разбира се, вие сте приканени да участвате и в двете части да се изказвате. Първата част ще бъде посветена на договорните клаузи, санкциите и нататък. И госпожа Верньо от Франция. Тя ще бъде председател на тази част, докато аз ще председателствам втората част. Нямаме много време. А бихме искали да чуем колкото се може повече вашите мнения. За това ще помоля всички да се изказват в продължение на не повече от две минути. Надявам се, че не съм много строг с това. Ако се окаже, че имаме повече време, то тогава ще мога да дам думата отново на хората, които искат отново да се изкажат. Също така, моля, посочвайте, когато искате да се изкажете и колегите ще след ще записват желаящи да се изкажат в списъка на ораторите, така че това е за сега, което искам да ви кажа. И сега първо искам да поканя госпожа Барбара Вайлер да ни запознае с това, което се е случило до сега. След това господин Алфиери от Комисията по правни въпроси. Ще изкаже след това господин Анджелис от Комисията по индустрията и изследванията. Ние сме водеща комисия, но Комисията по индустрия и изследвания и Комисията по правни въпроси също така участват много активно в дейността ни. И след това ще преминем към основната част на нашето заседание. Надявам се, че всички всички са наясно с това как ще процедираме. И сега заповядайте, госпожо Вайлер, имате думата. Благодаря, господин председател. В началото на бих искала първо да желая добре дошли на колегите от националните парламенти. Аз самата съм била депутат в на моя парламент пред няколко години и знам а, колко бяхме доволни, когато можехме да споделим това, което мислим с нашите колеги от а, Брюксел. Това а, ще се укрепи сега с влизането на сила на договор от Лисабон и е, смятам, че ще сътрудничим и по отношение на други законодателни актове. Не се колебайте, споделяйте вашите становища, така ще имаме възможно най-ефективно законодателство. Идеята на комисията, е, предлагайки тази директива за забавянето на плащанията, е, е, е да се прекрати една вредна практика в държавите членки, която много вреди на малките и средни предприятия. В рамките на закона за малките и средни предприятия те имат право да поискат възможно най-добра среда. Освен това, целта беше да се намали бюрокрацията забавянето на плащанията е нарушение, кое, с което трябва да се борим навсякъде и в държавния, и в частния сектор. И тази инициатива, тази ще помогне на малките и средни предприятия и ще оздрави економическата тъкан в Европа. Смятам, че така ще получим по- справедливо разпределение на плащанията. Идеята е да се, да се преразгледа първоначалният текст от 2000, 2000-та година и да се подобри. Може би трябваше да захванем с, с това по-рано, но в крайна сметка и сега не е късно. Все още не съм изготвила своя доклад. Първо искам да изслушам вашите предложения, бележки и критики. И ще започна работа още от понед... следващия понеделник. И е, именно за това е и днешната ни среща. Важно е да обсъдим с вас прилагането на тази директива, която въжи за обществения сектор и за частния сектор. По отношение на обществения сектор сме предвидели по- сериозни санкции, защото обществените власти трябва да служат за пример. Те имат много по-лесен достъп до кредити, по повече източници на финансиране и е, те трябва да планират добре своя бюджет в приходната и разходната си част. Е, не става въпрос за конкуренция между обществените и частните предприятия. Е, за това санкцията от 5% ни се стори доста висока и на лявата и на тясната част от парламента. Обсъдихме с правната комисия възможността да се отстранят редица пропусти. За всеки специален случай се предвижда дерогация, така че това трябва много точно да се претегли. Комисията е включена в задължението за плащания. Това е новост. Смятаме, че отстъпките, които са доста полезен инструмент, някои държави членки трябва да се използват възнамеряваме да използваме и английската система. Това са в най-основни линии това, което сме предприели. Благодаря, Барбара. Мисля, че ще имате възможност да направите обобщение накрая. Господин Балдасар има думата за две минути. Господин. Господин председател, Госпожо докладчик. Господин председател, госпожо докладчик, искам да ви благодаря за това, че председателствате това заседание, което е част от прегледа на директивата. Надяваме се, че тя ще бъде полезна за вътрешния пазар. има необходимост обаче от консултация Целта е да се предвидят начини за по-добро приложение на директивата. Трябва да се направи разлика между фирми, длъжници, за които има факултативни средства за защита и органи на властта, на които могат да разчитат фирмите длъжници. В тази светлина предложението е по-строго спрямо обществ, органите на властта, защото до сега тяхното поведение по отношение на плащането не е било изрядно. Освен това, Е, обществените поръчки възлизат на много големи суми и следователно това има сериозно въздействие върху вътрешния пазар и малките и средни предприятия. Искам обаче да се спра на една от основните цели на това изслушване. Няма да се занимавам с същината на предложението. То ще бъде обсъдено много по-подробно по-късно. Има обаче един основен въпрос, който следва да имаме предвид, а именно, че трябва да приемем балансиран текст, който по-скоро да насърчава, вместо да наказва страните с най-сериозна забава. С други думи, трябва ни законодателство, което дава основа за хармонично развитие на вътрешния пазар – в светлина с изискванията и критериите на Мастрик и от друга страна в съответствие с възможността на отделните държави членки. Благодаря ви за това, че представихте гледната точка на вашата комисия. Господин Анджелис. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожа Вайлер Приветствам тази инициатива. Тя е изключително полезна, защото влизаме в най-важната и, и значителна фаза на а, и по един проблем, който се възприема особен, с особена чувствителност в Европа. Знаем, че забавянето на плащанията се отразява много тежко на малките и средни предприятия и особено в момент на такава сериозна международна криза, когато толкова предприятия фамилии и работници страдат, трябва да се вземат мерки. Докладчицата говори за полето на приложение. Тази директ директива цели да даде отговор на проблем, засягащ малките и средни предприятия. И трябва да решим всички съпътстващи проблеми. Има някои въпроси. Първо, разширяването на полето на приложение на директивата. Това трябва да обсъдим. сроковете е, намаляването на е, дерогациите. Това е нещо изключително е, важно. Правото на предприятията да бъдат информирани и организирането на ефикасна информационна кампания. Това са някои от въпросите, които ще бъде полезно да обсъдим на нашата среща. Това трябва да бъде обсъдено и в комисията ИТРЕ, за да можем да, да наистина да направим една изчерпателна директива по този проблем. Благодаря ви. Благодаря на колегите за тези много ясни встъпителни думи. Сега ще дам думата на заместник-председателя госпожа Верньо, която ще води първата част от дискусията. Заповядай, Бернадет. Благодаря, господин председател. Добре дошли на всички. Добре дошли на представителите на националните парламенти. Ние очаквахме с голямо натърпение Лисабонския договор и вече можем, ще можем да работим заедно с вас. Целта е вътрешния пазар да стане по-малко разпокъсан и всичко това в интерес на гражданите и предприятията. Ще бъда много бърза. Преработеният вариант на директивата прави разграничение между частните предприятия и, обществените и най-напред ще разгледаме частните предприятия. Всички разполагате с две минути. Ще ви помоля да спазвате това изискване. Ще започна с Португалия и ще дам думата на господин Жозе Рибейро. Господин председател, бих е, искал да се използвам от правото си на изказване по време на втората част на дискусията. информацията, с която разполагам, е била грешна, затова дам думата на Ирландия, господин Майкъл Райан. Uh, И аз искам да се изкажа на, по време на втората част на дискусията. Тогава ще дам думата на следващият. Bardzo Przepraszam Pani Przewodnicząca, ale zaczytałam się w dokumentach i nie usłyszałam mojego nazwiska. Госпожа Ханзлик има думата. Е, съжалявам, госпожо председател, гледах си документите и не си чух името. Госпожо председател, е, госпожи и господа докладчици, много се радвам, че ще мога да се изкажа по време на този дебат. инициативата да се помогне на малките и средни предприятия. Те имат най-голям интерес от бързото прилагане на тази директива. Ние, те имат, малките и средни предприятия имат интерес от бързото прилагане на тази директива, която обхваща и обществения сектор, но в моята страна забавеното плащане се отразява не само на малките и средни предприятия в обществения сектор, но имат подобни проблеми в отношенията между частни е, е, предприятия, което пречи на тяхното функциониране. Малките и средни предприятия често се оплакват, че забавянето на плащането от страна на обществения сектор ги затруднява, защото често става въпрос за много високи суми и ако плащанията не бъдат осъществени в срок, това се отразява на тяхната ликвидност. Много често съответните суми които не биват изплащани, пречат на предприята да изпълняват от своя страна техни парични задължения. И много често транзакциите между предприятия попадат в полето на действие на директивата и именно за това сегашното преразглеждане трябва да позволи да ги улесни да функционират по-лесно. Затова е необходимо да се предвиди разпоредба, която да попречи големите разпространители, големите дистрибутори да налагат волята си и да диктуват правилата на малките. Е, става въпрос също за е, връщането на административните, възстановяването на административните разходи е, и други разходи, причинени от забавеното плащане. Трябва да се, възмож... да се предвидят възможности за съдебно уреждане, една подобна диспоредба в директивата ще бъде един ефективен инструмент, който ще позволи на предприятията да се обръщат към съда, за да възстановят своите вземания. И е, последно ще кажа, че е много важно предприятията да бъдат добре информирани за всички възможности, които се, им се предлагат. Благодаря. Моля ви, спазвайте двете минути. Не исках да ви прекъсвам, но не всеки ден имаме възможността да приемаме депутати от националните парламенти. Трябва да могат всички да се изкажат. Госпожа Ева Хог, по първата част ли иска да се изкаже? Да? Давам ви думата. Уважаема госпожо председател, благодаря ви, искам да се изкажа в тази първа част, но ако имам възможност да се изкажа дори за една минута по време на втората част, много ще ви бъда благодарна за това. От името на Бундестага бих искала да ви благодаря за тази възможност да участвам в това изслушване. Сигурна съм, че след влизането в сила на Лисабонския договор, ние ще имаме много възможности да допринесем за създаването на европейското законодателство. Аз внимателно следя какво се случва с това предложено законодателство и разбира се, то трябва да отговаря на националното законодателство в Германия. Искаме да не се допуска понижаване на вече постигнатите стандарти. Бих искал да спра на член 5 и санкциите. Докладчикът вече спомена факта, е, че 5% според нея е много висок праг и много експерти споделят това мнение. Аз лично бих искал да бъде намалена тази стойност. Ние смятаме, че подобни разпоредби за налагане на наказателни компенсации, които да бъдат изплащани от виновната страна, е нещо, което ние нямаме в немското законодателство. Затова призоваваме съвета и Европейската комисия изцяло да заличат този член за налагане на наказания, свързани с обещетение, изплащане обещетение. Също така смятам, че е напълно достатъчно да бъдат начислени наказателни лихви. И също още веднъж искам да ви напомня, че бях помолила, ако имала възможност, да се изкажа във втората част. Благодаря. Добре се справихте с времето. Сега ще дам думата на представител на Полския сенат, господин Сулевич. Не го вижда. Госпожо председател, вие чудесно произнесахте моето име. Проблемът за забавата в плащанията е изключително важен, защото той е свързан с социално-економическото развитие. Може би това не става, това не е непосредствено очевидно, но в края на краищата има влияние върху економическото развитие. Този проблем е свързан с кризата, с економическата конюнктура и в период на криза забавата става още по-сериозна проблемът засяга особено малките и средни предприятия и смятам, че в нашия дебат трябва да се съсредоточим върху тях, тъй като най-малките предприятия са онези, които страдат най-много и за които е най-трудно да си възстановят разходите. Ето защо смятам, че трябва да намерим златната среда по отношение на санкциите. 5% е малко много според мен. Трябва да се предвидят постъпателни, стъпаловидни санкции в зависимост от това дали забавата е един ден или няколко месеца. Мисля, че това трябва да се подчертае. Малките и средни предприятия се притесняват, че когато започнат процедура по събиране на дължимите плащания, могат да загубят клиентите си, а загубата на клиенти може да доведе до блокиране на плащането и допълнителни забавяния по веригата. Благодаря. Благодаря и аз. Ще дам думата на господин Йорген Краусман, докладчив сянка от е, групата на либералите. Благодаря много, госпожо председател. Някои от нещата, които иска да кажа, вече са казани от колегите. Те споменаха, че големите дружества могат да поставят по-добри условия, докато за малките предприятия и средните предприятия е най-добре да бъде определен максимален срок, например 60 дни, в рамките на който могат да се договорят конкретни графици за изплащане на дължимите суми. Също така се говореше за показателят 5%. За 100 евро това са 5 евро, за 10 000 евро това са 500 евро. И разбира се, трябва да се помисли дали трябва да има едно такова механично увеличаване или дали трябва да има някаква горна граница за сумите. Мисля си, че целта трябва да бъде да се постигне такова положение, при което органите на общественото управление да плащат в рамките, които вече са предварително зададени. Колегата от Германия говореше за това, че трябва да бъдат отменени обещетенията но дори говорим, ако говорим за 2-3% и за срок от 14 дни, това така или иначе вече само по себе си е санкция. Ние често сме чували за английските болници, че те са един добър пример. Но очевидно се очаква едно допълнително увеличаване от 10% и то може да изкриви конкуренцията. По принцип за германците самата идея за наказателни плащания, за налагане на глоби като наказание е нещо доста ново. Трябва да има една постъпателна прогресивна система на санкции, на финансови, панкци, финансови санкции. Сега Давам думата на лорд Баунис. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за това, че организирахте това изслушване. Комисията в Камерата на лордовете, която е, представлявам, е, анализира този въпрос и сме разочаровани от оценката на въздействието. Там просто се, прави твър... там се правят твърдения за необходимост от законодателство, без да се консултира с много заинтересовани лица. Ние като комисия приемаме, че закъснелите плащания са проблем и бихме искали да се направи така, че проблемът да бъде решен. Съгласни сме, че проблемът засяга малките и средни предприятия по причини, които бяха изложени вече. Малките предприятия е по-вероятно да не оказват натиск за, възстановяване на, на направените разноски поради взаимоотношенията си с клиентите. Що се отнася до доклада на докладчика споделяме притеснението, че компенсаторното плащане освен лихвата, за 1% от дълг над 10 000 евро е несъразмерно. Смятаме, че това е санкция и не би трябвало да се характеризира като компенсация. Ние подкрепяме разумни плащания, които са съразмерни на направените разходи. Администр... Трябва да се търся и възстановяване на административните разходи, но не повече от действително направените разходи. Това няма да е лесно за малките предприятия, когато се опитват да изчислят разходите си. Що се отнася до цялото предложение, трябва да кажем, че малките предприятия трябва да започнат стъпки, за да възстановят разходите си. Надявам се, че ще ми дадете възможност, госпожо председател, да се изкажа и в следващата част на дискусията. Благодаря. Бяхте изключително точен и благодаря ви. Сега ще дам думата на господин Жорди Билажуан от е, името на Испанския сенат, на сената на Каталуния. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че ни поканихте тук днес и ни предоставихте възможността да изложим нашата позиция. Ние напълно споделяме идеята, че е, положението трябва да бъде законово уредено, защото в някои страни има сериозни проблеми е, и колкото по-тежка економическата криза, толкова по-важно е предприятията да имат е, постоянна наличност, постоянна ликвидност и да разполагат с пари за плащания. Тази директива се опитва да предлага всъщност мерки, които са сходни с тези, които се приемат в моята страна. Целта е да се помогне на малките и средни предприятия. Важно е също така да помислим и за работещите на свободна практика. В там се предвижда минимум 60 дена срок на плащане и много често а, се, трябва да се упражнява принуда, за да бъде заплатено в този срок. Трябва да се е, вземат правила за съразмерност на дълга за налагане на санкции, които могат да стигнат до 15%. Разбирам, че, обаче, че тук това е съществен въпрос. Има проблем също с изплащането и на ликви върху сумите. Ние мислехме да увеличим ликвите до 50%, за да те да играят ролята на санкция ликвите върху при забавено плащане. 60-те дена като срок са съществен елемент, защото в моята страна се отива доста по-далеч. По отношение на обществения сектор смятаме, че е, разумният срок трябва да бъде 30 дена, не повече от 30 дена срок. Благодаря ви. Сега давам думата на Хайде Руле докладчик сянка за групата на зелените. Благодаря. На съвсем кратка бележка по отношение на обществения сектор. Аз а, бих искала държавния и частния сектор да се третират еднакво. Само така ще укрепим морала в плащанията на е- Европа и ще избегнем тази директива да създаде нова несправедливост и да има отрицателно влияние върху частния сектор. Трябва да има абсолютно раз, равнопоставено отношение, дали една болница е частна или държава, държавна, не би трябвало да има значение по отношение на мерките за спазване на сроковете. Трябва да се помисли обаче и за положителни стимули, не само за санкции при забавянето на плащанията. Авансовите плащания и не, въпросът е не само тук да се наказват, а, а да се стимулират тези, които плащат в срок. Мисля, че срокът от 30 дни максимум без възможност за дерогация и контролирането на сметките са необходими мерки. Това трябва да се предвиди в разпоредбите. Споделям мнението на повечето от изказалите се за 5%. Не е добре да се налага санкция от 5% още от самото начало. Това няма да принуди тези, които недобрите плаци да променят своето поведение, трябва да сме по-гъвкави, по-отворени и за това подкрепям предложението от 1-2% при закъсняло плащане. Ако се избере цифрата 5%, мисля, че това може да породи спекулации за големите суми, нещо, което бихме желали да избегнем. Мерси. Alors, je vais laisser la parole maintenant au Parlement polonais, Monsieur euh, Paweł Ponsilchust. Excusez l'accent. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Благодаря, госпожо председател. В първата част на нашия дебат искам да се спра на три въпроса. Първо, определено е необходимо да се започне дебат по хармонизация на действията, свързани с забавянето в плащане, но заедно с това нашите очаквания, че директивата ще разреши всички проблеми са на празни, особено ако имаме предвид ситуацията в много държавите членки. Често забавата в плащането води до загуба на жизнеспособност в предприятията и в известен смисъл и на жизнеспособността на органите на властта в Полша ние не разполагаме с, с мерки плащанията между частните предприятия са различна тема. Ето защо аз смятам, че трябва да представя този въпрос, на който им беше обърнато внимание полския парламент. Член четвърти от новата директива съдържа разпоредби, които са изцяло нови в непознати в полското законодателство, като а, компенсацията, например. И това обещетяване е всъщност санкция. Що се отнася до член 7, според нас той трябва да бъде допълнен с разпоредби, които да предвиждат задължения от страна на Европейската комисия и държавите членки да предоставят информация, така че юрисдикциите и другите държави членки да имат достъп до информация, която да им позволи да търсят своите дължими суми. Сега господин Джовани Фава от Италианския парламент. Благодаря. Искам да е, говоря от името на е, Просълната комисия на Италианската камера на депутатите. Е, беше заета е, една резолюция, която върви в подобна посока. Ние смятаме, че разграничаването между държавна администрация и е, предприятията създава някакво такова недопустимо разграничаване. В момента в нашата страна има едно доста разпространено явление. Много често големите дистрибутори забавят плащанията на малките е, предприятия, което много тежи и през последните години това е много сериозна практика, много срещана практика. За това, може би, тази директива трябва да се опита да, от, да обхване доста разнопосочни интереси на този етап. И трябва да отчитаме различията, особеностите на всеки сектор, в частния сектор, в там понякога до 90 дена стига срок на плащания. и различните предприятия различно успяват да се справят с едно забавене. Е, трябва, тук става въпроси на съответната култура. В момента е, е, най-сериозният проблем са мак... отношенията малките и средни предприятия с големите, дистрибу... с големите дистрибутори. Благодаря ви. сега ще дам думата на докладчика от Европейския, докладчик сянка от Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да ви напомня за основните възражения, изказани по време на дискусията. На 28 септември имахме заседание на нашата парламентарна комисия. И още на първото заседание аз казах на Европейската комисия, че това предложение е много трудно за разбиране. То включва аспекти, които съдействат за корупцията, защото ако едно длъжностно лице реши, да кажем така, да заспи, а ние говорим за договори на стойност стотици, хиляди милиони евро, тогава този човек, това длъжностно лице, може да действа в посока, която е благоприятна за определен изпълнител, определен доставчик. Мисля, че оценката на въздействието, изготвена от, коми... от комисията, не е абсолютно убедителна. Въпреки, че някои неща са полезни. Проблемът не е типичен за цели Европейски съюз. Има страни обаче, в които има забавене от 100 дни повече, докато в Чешката република в Германия проблемът практически не съществува. Мисля, че в крайна сметка ще постигнем съгласие, ако спазим ние всички политически групи едно важно задължително условие, именно равните условия за всички. Благодаря ви за това, че спазихте регламента за изказване. Дадахме думата на всички, които искаха да се изкажат. Остават двама души, които искат да се изкажат от националните парламенти. Сега ще дам думата на господин Кристос Протокарас. Благодаря. Благодаря, господин. тук бих искал да се спра на частния сектор. По-късно ще говоря за обществените. Тази директива ще има положително влияние на частния сектор. и положително въздействие върху пазара като цяло тук не трябва да забравяме, че е, има и разпоредбите на директивата за малките предприятия 2008 година за улесняване на е, достъпа до финансиране на малките и средни предприятията. Е, от тази гледна точка е необходимо да се вземат мерки и за осигуряване на плащането в срок и се надяваме, че тази директива ще подобри положението. Разбира се, трябва да обясним по какви критерии а, се избира този процент. Дали ще бъде 5% или 1% е, в случай на забавяне на плащане. Да 5% за мен е специално ми се струва една огромна сума и ще има отрицателно въздействие. Трябва да променим тази цива. Съгласен съм по принцип с инициативата. Трябва да се подобри положението на малките и средни предприятия и на пазара, но трябва да избягваме прекалените мерки. 5% са преувеличена мерка. Благодаря ви. Ти Euh, la parole est à monsieur... Господин Феликс Лароза Пике, испанският конгрес. Muchas gracias, señora presidenta. Antes que nada... Благодаря ви, госпожо председател. Първо, искам да ви поздравя и да поздравя цели Европейски парламент и тази комисия с организирането на това изслушване с представителите на националните парламенти. Тъй като мисля, че съм последния изказващ се, бих искал да пожелая успех на основния доклад, че госпожа Вайлер. Мисля си, че тя ще има нужда от пожелания за късмет, като се има предвид сложната природа на това досие. Ние всички очакваме какво вие ще направите, госпожо докладчик. В момента в Испанския парламент, както вече каза мой колега, се обсъждат редица инициативи с цел да се преодолее проблема с забавянето в плащанията. Съгласен съм с много от изказалите се тук. Особено съм съгласен с това, което каза докладчика в Сянка – защото за съжаление тези ситуации са станали традиционни и дълбоко вкоренени в някои държави членки. Докато в някои държави членки наистина проблемът може практически да не съществува. Но така или иначе ни очакваме от Европейския парламент една модерна, реалистична инициатива, която да допринесе за постигането на нашите общи цели, а именно економически растеж и осигуряване на максимален брой работни места, особено в малките и средни предприятия, а това се постига и чрез предотвратяване на забавянето в плащанията. Смятам, че е много болезнено да признаем, че предложенето от нас в миналото законодателство не постигна своите цели. И накрая позволете ми да кажа, че не трябва да се съсредоточаваме само върху крайните срокове на плащането, защото страните могат да сключат споразумения помежду си. Например, в сектора на производството на хранителните продукти и селскостопанска продукция може да бъдат сключени специфични договори за да се отчете целият цикъл от събирането на реколтата до рафтовете на супермаркета. Смятам, че трябва да мислим за защитните мерки. Не става дума само за санкции. Можем да насърчаваме възприемане на кодекси за етично професионално поведение. Тук е важна ролята и на професионалните издружения, на бизнес дружението. Много е важно да се осигури прозрачност. Мисля, че трябва да помислим за такива предпазни или гарантиращи мерки. От, благодаря. От... От сега представител на Европейския парламент. Благодаря, че напълно обосновано. Повечето изказали се обърнаха внимание на малките и средни предприятия. Това би трябвало да бъде водещия принцип. Аз разговарях с много малки и средни предприятия в Холандия и в хранително-вкусовата промишленост малките предприятия са принудени да приемат срок за плащане от 90 предприятия понякога срокът е 20 дни, който той не подлежи на а, договаряне, понякога и е няколко месеца. И на този фон в оценката на въздействието Европейската комисия опитва да създаде впечатлението, че основата е анализ на потребностите на пазара. Но защо се крие комисията зад свободата на договарянето, когато говорим за тези взаимоотношения? Малките предприятия просто нямат възможност да водят преговори, така че аз съм за това да се прави разграничение между частни и обществени субекти, за фирмите срокът от 30 месеца трябва да е, е правило, т.е. заплащания между фирмите. За малки предприятия, които осъществяват е, продажби в е, различни части на годината, бихме могли да предвидим освобождавания за договори между фирми, но трябва да има ясно общо правило. Нищо не се казва за отговорността на фирмите. Съгласен съм с казаното от господин Кройцман за, раз, за разноските по събиране. Бих искал да чуя Европейската комисия по отношение на това как е стигнала до разликата между 40 и 70 евро и други суми. Според мен няма такава разлика. Може би трябва да направим някои изменения в а, а, тази област. Сега представителя на Италианския сенат Антонио Паравия. Микрофон. Микрофонът не е включен. Извинете. Благодаря за възможността да предам тук проблемите в моята страна и после да споделя какви решения ще вземете. Тук говорим за закъсняването на плащанията и условията на плащане в Италия. От много отдавна условията за плащане и сроковете предвижат предвиждат много дълги срокове и много често се върми, варират от 60 до 80 или 100 дни и за това мерките, които възнамерявате да вземете и особено санкциите, които ще бъдат въведени, а, за да се спазват условията на плащане, а, трябва да бъдат градирани, защото трябва да се отчетат специфичните условия. Много често, например, в Италия предприятията имат многогодишни договори, които предвиждат по-дълги срокове на плащане и а, а, ако бъдат съкратени сроковете, това ще затрудни понякога и доставчиците. За това мисля, че трябва да се опитаме да разберем причините, е, които са принудили някои страни отдавна да имат е, такъв дълъг срок за плащане, което е просто традиция и за това мерките да бъдат градирани, да бъдат по-гъвкави, за да се отчете тази особеност и да не се попречи, примерно, на италианските предприемачи в отношенията им с предприемачите от други страни. Благодаря ви. Си. Давам думата на председателя на Комисията по економически въпроси на Литовския парламент. Уважаеми дами и господа, предложението за забавянето на плащанията при търговски сделки ще помогне да се се осигури доброто функциониране на важния сектор на малките и средни предприятия. Важно е да знаем, че този документ е част от Лисабонската програма за растеж и работни места и също така е в изпълнение на акта за малки предприятия и Европейския план за економическо възстановяване. Предложението за директива за предотвратяване на забавянето на плащанията е особено важно за нас светлината на член 4 или не първа. Ние смятаме, че може да се направи необходимото разграничаване на санкциите в зависимост от размера на дължимите суми ако сумата е под 1000 евро, 40 евро, ако е над 1070 и на 10 200 евро. Що се отнася до член 5 или не 5, то ние предлагаме да се въведе показател от 2%, а не 5%. И що се отнася до член 11, то ние сме склонни срокът за изпълнение на директивата да бъде 12 месеца. И накрая бих искал да благодаря на председателя на Комисията по вътрешния пазар господин Харбър и на докладчика за тяхната дейност по работата за този важен, върху този важен инструмент. Благодаря. Последният докладчик в Сянка, господин Матио Салини. Благодаря, господин председател. Връщам се на казаното от пред... някой преждеговорящи, трябва да сме предпазливо, да не бързаме много, за... защото знаеме какви сум... суми се губят годишно 440 хиляди поради забавени плащания, изпълнение на договори и Северната лига и колегите от италианския парламент смятат, че освен обществения сектор, който е длъжен да спазва сроковете, но в, и в някои страни, като Финландия и Швеция, примерно, при закъсняло плащане автоматично се налагат санкции, но а, големите дистрибуторски фирми много често използва като аргумент договорите за задушава доставчиците са закъснели плащания, които много често се повтарят, както и в големите частни предприятия, които имат монопол подобен контекст има в Италия. И много често, когато едно обществено предприятие не е ефикасно, монополното частно прилага такива мерки на принуда. Сега председателя на, на Комисията по, за предприятия и индустрията на Австрийския парламент, господин Штандел. Добър ден, дами и господа. Австрия приветства тази инициатива на Европейския съюз, особено в трудните економически времена, в които живеем. За малките и средни предприятия ликвидността и достъпа до кредит стават все по-трудни. Много се радваме, че тези мерки се предприемат срещу закъснелите плащания. Особено за предприятия, които изнасят. Опитът ни сочи, че забавата в плащането е много сериозен проблем, особено за износ на дървен материал. Много е, важен сектор в австрийската економика. Сроковете за плащане са 3 месеца, но понякога те могат да бъдат е, още по-дълги. Ето защо ние смятаме, че трябва да има европейски стандарти. Е, второ, за, при, в автомобилостроенето за малките и средни предприятия в този срок трябва да има договори за плащане с производителите в бъдеще този аспект ще става все по-важен, защото, за съжаление, груповото освобождаване за автомобилния сектор и секторът на резервни части изтича на 31 май. И малките и средни предприятия понякога изпитват сериозни проблеми, свързани с финансирането на дейността си. Ето защо ние настояваме за компенсаторни плащания. Благодаря. Сега за раз... четирима души с... от Европейския парламент са се записали да се изкажат госпожа Кораца Билт, госпожа Ройтова, госпожа Коми и госпожа Гепхарт. По две минути за всяка една от тях. Госпожа Кораца Биот. Аз не съм поискала думата. А вие поискахте ли думата? Да. Благодаря ви, госпожо председател. Няма да говоря цели две минути. Аз също смятам, че забавянето на плащанията изкривява нашия вътрешен пазар и смятам, че по-стриктни санкции са необходими. Не само да се възстановяват разноските, но и да има санкции. Смятам, че тук трябва да има упростяване и по-стриктни санкции. Аз имам доста възражения срещу предложението. Първо, не съм съгласна с различните проценти на санкции за частните фирми и за обществения сектор. Ще ви дам един конкретен пример – да вземем една болница, която може да възлага такива услуги, като например пране или гладене и тя може да вземе 1000 евро, ако има забавяне в плащането. Но болницата в случай на забавена плащане ще бъде санкционирана с петкратно по-голяма сума. Това не е логично. Става дума за една обществена услуга. А Ние искаме да ги подкрепяме тези услуги. По този начин ще има дискриминация между обществения и частния сектор и това е много лошо. Освен това, 5% са твърде висока сума. Също така не съм съгласна с това, че 5% не трябва да бъдат отменени след известно време. Може би трябва да мислим за 5%, след това за 7%, след това за 10%. Т.е. да има една скала. Сега за потребителя. Ако някой забавя плащането, то това може да бъде единствения начин да се постигне коригиране на допуснати грешки при предоставянето на услугата, например. Така че мисля, че трябва да обмислим много неща в тази директива. Благодаря ви. Мерси. Благодаря. Госпожа Коми. Благодаря. Искам да поздравя всички докладчици. Темата е много сложна и трябва да бъдат отчетени разликите между държавите членки. Економическата криза ограничава инвестициите е, и причинява дългосрочни е, задължения. Всеки ден е, малките и средни предприятия се сблъскат в трудности. Те нямат достатъчен капацитет и нямат такъв достъп до кредити смятам, че мерките срещу забавеното плащане ще помогнат на предприятията да разполагат с по-сигурна наличност и може би по, ще гарантират техните инвестиции и възвръщаемостта на техните кредити. Важно е, обаче да се направи разлика между обществения и държавния и частния сектор в и, и Италия много често има голям пасив в бюджета на малките предприятия и е, ако се гарантира е, е, една по-голяма гъвкавост и да се намали бюрокрацията в държавния сектор и в здравния сектор, това ще помогне в отношенията с малките предприятия от частния сектор. Е, може да се предвидят възможности е, да, се помогне на тези държави членки, които не са постигнали, не са толкова напред в тези мерки, като други държави членки. Госпожа Гепхарт. Госпожа Гепхарт, по въпроса за частните и обществени субекти ще кажа нещо по-късно. Но първо, малките и средни предприятия са особено важни за нас и ние трябва да се погрижим те да останат платежоспособни, да имат ликвидност и да могат да си вършат работата. Не смятам, че е непременно полезно да се прави разлика между малки и средни предприятия и големи предприятия, защото по този начин биха могли да се... може да има може да възникне объркване. Едни и същи права трябва да се прягат спрямо всички. Що се отнася до член 5 или не 5, моята група смята, че трябва повече справедливост и трябва да правим разграничение закъснение с, една, с един ден е по-различно от е, закъснение с, е, от една година. Така че ни трябва някаква скала, така че е, да сме малко по-справедливи. Най-хубавото, разбира се, ще бъде да няма закъснение в плащанията. Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми представители на националните парламенти. Търговските дружества са длъжни да изплащат на време своите задължения, както и задълженията си към бюджета и към обществения сектор. Ако те имат забавяне, то може да се задейства процедура по принудително изпълнение. Ако обществения сектор използва услугите на частния сектор, то и държавния сектор, обществения сектор като цяло има същото задължение да изплаща задълженията си на време, защото частните дружества, особено малките и средни предприятия, могат да се сблъскат с проблема че те не могат да изплащат заплати, могат да спрат да функционират. Така че не трябва да има неоправдано дълги срокове за забавяне. Мисля си, че 30 дни е един разумен срок. Може да има възможност, която да бъде предвидена, че в ясно определени случаи двете страни могат да сключат допълнително споразумение, но максимума трябва да бъде 60 дни забавяне и не повече. Смятам, че 5 процента трябва да се начисляват от първия ден. Но трябва да намерим начин да увеличим този процент, ако плащането се забавя за по-дълго време. Разбира се, има голяма разлика между забавяне от един ден или една седмица и една година. И накрая смятам, че инициативата на Европа Европейската комисия с измененията, които ще бъдат приети от Европейския парламент, ще въведе повече дисциплина в обществения сектор в много държави членки в Европейския съюз, където в момента има проблеми. Тези промени ще бъдат много добри за условията за бизнеса в Европа. Благодаря ви. И последният оратор господин Майерс от името на Европейския парламент. Благодаря, госпожо председател. Ще се спра на два въпроса. Първо, говорим за малки и средни предприятия и за вътрешния пазар. Никой от двете правила не са хармонизирани във вътрешния пазар. Тогава, когато факт фактурата е 50 000 за едно малко и средно предприятие, на него му е все едно кой ще му плати обществен орган на властта или частно предприятие. Те просто искат парите. Нещата са организирани по различен начин в Германия. Има много предприятия в обществения сектор. В други страни частния сектор е по-развит, само че фактурата си е фактура, услугата си е услуга. Що се отнася до лихвите за забавата в плащанията, ние трябва да се замислим за това какви лихви трябва да платят малките и средни предприятия, за да запълнят дефицита. Може би налага, възможно да им се наложи да изтеглят заем от банката и следователно те плащат лихва. Ето защо ние трябва да вземем за отправна точка по-високото ниво. Така че да обърнем внимание на сумата на лихвите, а не толкова на а, твърда сума. Благодаря. Всички, се, е, всички изказали се е, спазиха регламента за изказване и всички, които пожелаха и имаха възможност да се изкажат, сега ще дам думата на председателя на Комисията по вътрешния пазар. Благодаря. Много се възхищавах на това как водихте това заседание. И така, ние решихме да разделим нашето обсъждане на две части, защото основото нововведение тук е член 5, който се отнася до задълженията на органите за обществено управление. Знам, че много от вас биха искали да се изкажат отново конкретно по този въпрос. До сега имам в списка на желащите се изкажат следващите членове от националните парламенти. Um, имаме възможност също така да дадем възможност да се изкажат и на други желащи. Господин Протопапас, виждам, че иска да се желая да се изкаже. И също така ще има възможност и колегите от Европейския парламент, които са изразили сега желание, те ще имат възможност да се изкажат вие може или да ни подадете писмена заявка, или просто да ни посочите, че искате да се изкажете. Господин Либеро, заповядайте за две минути. Господин председател, благодаря ви. Бих искал да поздравя представителите на националните парламенти и искам да приветствам председателя. Парламент на, парла... парламент на Португалия е съгласен, че това е важен въпрос, но ние смятаме, че по никакъв начин не трябва да се подкопава ликвидността на компаниите, на дружествата. Не трябва по никакъв начин да има разграничена дискриминация между обществения и частния сектор. Сегашното състояние на економиката, която излиза от кризата, означава, че хората възлагат големи надежди на държавата, а подобна дискриминация, която се предлага, ще попречи на доброто състояние на държавните бюджети. Например, 5% лихва за обществения сектор в Португалия ще означава милиони евро за фармацевтичната промишленост. Ако искаме да защитим и частния и обществения сектор, ние трябва да предизвикаме промяна в поведението. Трябва да имаме санкции, които не са само финансови, особено що се отнася до органите за обществено управление, които могат да действат достатъчно бързо. Могат да се провеждат одити за управление на обществените средства, могат да се публикуват данни за длъжниците на специална веб страница – в Португалия в момента се обмислят подобни варианти. Също така има една програма за намаляване на извънредния дълг от страна на органи за държавно управление. И в момента се цели съкръщение до 70 дни в края на тази година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за тези за споделения опит. Това е целта на среща. Сега господин Ахърн от Ирландския парламент. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви благодаря за това, че организирахте конференцията на тази важна тема. Преработената директива е централен елемент от акта за малки предприятия на комисията. Ирландия много държи да се подпомагат и подкрепят малките и средни предприятия. Смятаме, че необходима здрава нормативна база. Необходимо е да се запазят капиталовите потоци и ликвидността на малките и средни предприятия. Ето защо ние смятаме, че трябва да се насърчават най-високите стандарти на финансови сделки между частните търговски субекти и обществените органи. Ирландското правителство играе активна роля при приемането на решителни мерки за осигуряване на точност в плащанията през май 2005 година правителството представи инициатива за плащане на доставчиците в рамките на 15 календарни дни от плащането на фактурата. Тази мярка се приложи на административна база и резултатите публикувани през декември, говорят за добри резултати. 91% от плащанията са направени в срок и 97% от плащанията в рамките на 2 милиарда са платени в рамките на един месец. Както виждаме, повишава се процента на желание и готовност за осъществяване на навременни плащания. Това е напредък и смятам, че допълнителният 5, че допълнителното 5% на обещетение е в допълнение към лихвите и компенсацията за разноските за събиране е несъразмерно. Искам да ви благодаря за това, че организирахте тази дискусия, която дава възможност да се направи размяна на мнение по тази важна тема. Благодаря. Сега ще дам думата на госпожа е, Евлин Гепард. Благодаря ви, господин председател. И аз смятам, че е много добре, че провеждаме това обсъждане с депутатите от националните парламенти. В Европейския парламент за нас е много важно да изслушваме националните парламенти. В крайна сметка ние не искаме да налагаме някакво законодателство отгоре надолу. Искаме всички да участват в подготвянето на законодателството. Що се отнася до разграничаването между частното и общественото, в моята група определено имаме сериозни проблеми. Не можем да разберем защо се говори за дискриминация срещу обществения сектор. Вие сте прав, господин Майер. Ако разгледаме вътрешния пазар в Европа, веднага ще трябва да отчетем трансграничния аспект, но също така трябва да помислим, че има много дружества, които са смесена собственост, частна и обществена. Тогава как да подхождаме към тях. Ако започнем да правим подобни разграничавания, само ще усложним нещата и законодателството ще стане по-неясно. Затова от името на моята група искам да кажа, че ние смятаме, че не трябва да се допуска такова разграничаване между обществения и частния сектор. Благодаря ви, госпожо Гепа. После е госпожа Болде. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Ние сме за преразглеждане на директивата за забавене в плащането. Сам, но ние си задаваме някои въпроси във връзка с промяната. Първо, сроковете по отношение на органите на властта. 30 дни според нас е твърде кратък срок. 60 е по-добре, стига да се спази срока, защото органите на властта ние трябва да спазват принципи, които са по-различни от тези, които въжат за частните предприятия. Те, на тях им се налага да отчитат интересите на гражданията. Освен това, тяхната дейност е част от, от други приоритети от Европа иска от нас две противоречиви неща. Първо да се плаща на време, второ да не се нарушават изискванията на пакта за стабилност. Що се отнася до 5% санкция, ние изпитваме притеснения. Това е по-скоро санкция, а не компенсация, така както трябва да бъде. Аз мисля, че гражданското право, както у нас, така и в други държави членки, не би допуснало такава една идея. Мисля, че трябва да се намерят други начини за за санкциониране и те да бъдат по-съразмерни. Благодаря, госпожо Болди. Госпожа Хагъл. За мен чай, моля, също. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря, че мога да се изкажа в тази втора част. Бих искала да помоля да не се прави никакво разграничаване в отношенията между частните и обществените субекти. Мисля, че принципът на вътрешния пазар е равнопоставеността. Затова не трябва да има разграничавания. Или ако има такива разграничавания, те трябва да се основават върху много сериозни доводи. Според мен няма сериозни основания да се провежда такова разграничаване между обществения и частния сектор. Според мен обществения сектор, обществените дружества трябва да бъдат пример. Ние не смятаме, че има сериозни основания да бъде наказван публичния сектор в сравнение с отношението към частния сектор. Мисля, че трябва тук да помислим за имиджа на държавата като възложител. Това ми напомня за това, което каза госпожа Руде. По-добре да използваме добрите примери, да използваме мокова, а не тоягата. Трябва да популяризираме факта, че държавата като възложител може да бъде един коректен възложител. Освен това, нека да не забравяме за малките предприятия, че ако те бъдат прекалено настойчиви в исканията си органи за обществено управление да им платят, те могат да се поставят в едно доста тежко положение. Но има подобен риск. Също така, ако едно малко предприятие предприеме подобни действия спрямо голямо предприятие, голямо дружество. Тук се спомена и бюджетното планиране. Мисля си, че сега в условията на економическата криза органите за обществено управление все по-трудно получават заеми и също така все по-трудна е тяхната ситуация, затова не трябва да има такова разграничаване. Благодаря. Сега господин Шваб и след това господин Болнес и след това господин Куера. Благодаря, господин председател. Тази дискусия беше много интересна. Всички изказвания съдържаха интересни елементи и мисля, че всички сме обединени около общо становище. Е, това предложение всъщност цели да подразни обществените власти защото е, морала им по отношение на плащата е на много ниско равнище. Е, те трябва да знаят, че също са длъжни да плащат в срок. Тук не става въпрос за дискриминация. Разбира се, ще има диференцирано отношение, но, но не не и е, толкова прекалени дерогации, изключения и отстъпки. Не знам дали трябва да им се покаже морков, за да бъдат накарани да плащат по-бързо или трябва да се прилага санкция. Ние разполагаме с цял спектър санкции по отношение на обществените власти, които вече се прилагат така иначе към частните предприятия. 80 милиарда годишно задължения се изплащат и те трябва да бъдат заплащани в срок. Сега ще дам думата на лорд Болнес, след това господин Кобейра и след това господин Тиранта Филиди, лорд Болнес. Благодаря, господин председател. Разбира се, ние приемаме, че органите на властта трябва да плащат на време и като имаме предвид сумите, за които става дума, те могат да дадат значителен принос към насърчаването на навременно плащане. Ако обаче трябва да се прави разграничение, ние бихме искали да кажем няколко думи. Срокът от 30 дни не е, но е разумно и не би било сериозен проблем за обществения сектор в Великобритания. Националната здравна служба плаща 90% от своите сметки на време, само че има тук ентусиазъм да се санкционира обществения сектор. Да не забравяме, че това е санкция срещу нашите граждани и данакоплаците, а не, насоч... не насочено срещу някаква морфна организация. Така че 5% е несъразмерно, това е санкция без оглед на това кога е платен дълга, без оглед на конкретните обстоятелства. Последното, което искам да кажа, господин председател, е следното. Ако трябва да се прави разграничение, мисля, че ние трябва да обърнем внимание на това, което е казано в работния документ на докладчика за евентуалното включване на а, ВИК и енергийните предприятия не знам каква е разликата в директивата, и, но в условията на засилена приватизация и предоставянето на обществени услуги от страна на частни фирми е неразумно ако трябва да се прави разлика, те да излизат извън а, обхвата на дефиницията на, орган, на обществени субекти. Благодаря. Лорд Бауни са много разумни а, предложения. Сега господин Кобера има думата. Аз съм тук като представител на Сената. Заедно с това от 1994 година съм кмет на град с 50 000 души население. За щастие, управлението винаги е било от десницата. Не само, че винаги си плащаме на време, но нямаме нито кредити, нито дългове не бихме си помислили да поръчаме стоки услуги да не платим на време. За нас това изглежда напълно естествено. Не се нуждаем от директива. Ние сме кредитори на фирми, които ни дължат десетки хиляди крони в найем. Е, член 5 е напълно неприемлив, той е дискриминационен и отдава предпочитание на една от страните. Чудя се как в една европейска институция, която се бори срещу корупцията, може въобще да има такова предложение. Освен това, то може да е източник на корупция. 5% от 1 милион по договор води до 50 хиляди. Една фирма може да задържи плащането, а да си плаща само лихвите и ще спечелят от договора. Друг член 10 е също спорен. Държавите членки не разполагат с инструменти да получат необходимите данни, информации от частните фирми и всички данни за изпълнение на директивата биха били неправилни и да доведат до погрешни условия. Ако факта, че изпълнението на директивата е неправилно, не е достатъчно основание тя да се преработи огромните очаквания могат да доведат до огромни разочарования. Основният проблем е други, другаде. Погледнете държавите членки. Вижте колко плащат, колко дължат и успяват ли да разрешат въпроса. Благодаря. Благодаря за тази е, много конкретна гледна точка, господин Кобер. Господин Триандафилидис има думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. А, ние смятаме, като лява партия, че а, големите, малките и средни предприятия са много, заемат голям дял от пазара и от търговски обмен и много често страдат от забавеното плащане. Аз смятам, че този текст трябва да се приложи и за транзакциите и плащанията между предприятия, не само между обществен сектор и предприятия напълно съм съгласен, че са необходими мерки на общностно равнище, за да може държавите членки да ги транспонират. И това така да се уредат плащания между различни държави. В рамките на търговския обмен хармонизирането е крайно необходимо условие – това е много важно и за обществените власти. Малките и средни предприятия нямат достатъчни възможности за, за достатъчно конкурентно способност да отговарят на обявените търгове от обществени органи и да получават обществени поръчки. Това много често там успяват монополните предприятия Малките и средни предприятия са много пъти в договорни отношения и не получават на време средствата си. Трябва да управим това. Благодаря. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα των... Благодаря ви, господин председател. Що се нася до органите за обществено управление и дружествата от обществения сектор, в който и да е случай с 5% и с другите предлагани санкции, мисля си, че мерките са твърде строги. Принципът на аналогията на съпоставимостта в този случай се нарушава, когато се провежда разграничаване между обществения и частния сектор. Трябва ни единна система от санкции. Но трябва да мислим дали ние говорим за орган за обществено управление или един економически субект, който разполага с ликвидност. И това е основната разлика между органите за обществено управление и големите частни дружества. Ние не трябва да работим срещу обществения сектор. В Европа тези органи се сблъскват с големи затруднения, включително и в моята страна. Ние се стремим да излезем от кризата, но общественият сектор е един от най-важните инструменти – за насърчаването на пазара. За това не сме съгласни с това, което се говори в текста и смятаме, че трябва да има радикална промяна. Що се отнася до здравеопазването и органите за местно самоуправление, в Гърция имаме много сериозни проблеми в това отношение. И този проблем не може да бъде решен по начина, по който се предлага в предложения ни текст. Благодаря господин Смолевич, след това господин Кройцман и след това госпожа Паска от националните парламенти. Мисля си, че няма други желаящи от националните парламенти. А, виждам, че има още един желаящ. Да, добре, благодаря ви. Господин Смолевич, заповядайте. Благодаря. Предвид а, изключително интересните мнения, които бяха казани тук, а, искам да наблегна на два елемента. От една страна, 30-дневния срок а, за плащане при отношения на малки и средни предприятия с обществени органи ми се струва добър срок. Той, това ще улесни достъпа до финансиране, до ако щете дори субсидиите по структурните фондове. Нещо, което бих искал да уточня е обещетенията за а, вътрешните разходи, свързани или причинени от забавено плащане. Тук трябва а, има малко възможност да, се, да, да има да, свободна интерпретация, което а, при спорове би удължило сроковете. А, за това трябва да се предвиди по-точна дефиниция, защото иначе механизма няма да е достатъчно ефикасен. Трябва да сме предпазливи по отношение на размера на на стимулите, ако ще се предвидят такива, или пък на санкциите в, в зависимост от времето, с което е забавено плащането. Господин Тас. Мисля, че Мога да дам думата на още един оратор от националните парламенти, но първо господин Кроецман. Благодаря, господин председател. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че целта на директивата е да помогне на малките средни предприятия. Когато погледнем документа на комисията виждаме, че това са предприятията, които изпитват проблеми. Защо се прави разлика между обществения и частния сектор? органите на властта и държавата си имат бюджет. Те получават финансови средства регулярно. Ако действително искаме да помогнем на малките и средни предприятия, ако искаме те да бъдат третирани по един и същи начин, трябва да се определи кредитен лимит. Когато достигнат този лимит, те ще трябва да а, плащат дори повече. Ня, някой спомена вече Базел 2. Никой не може да налага а, пет. А, никой не може да задължава на начисляването на 5% лихва закъснение от 1-2 е, дни. Само, че искам да кажа, че става дума за общоевропейски проблем. Колеги, някои колеги казаха, че болниците се бавят с повече от година в плащането и в Германия определени и определено имаме проблем. Целта ни е да помогнем на малките и средни предприятия. Що се отнася до санкциите и наказателните плащания, 5% от 1 милион е огромна сума, това е ясно. Трябва да има някаква горна граница. Мисля, че по този начин ще приемем разумен, разумен лимит. Ако разбира се обществените, ако органите властта си плащат на време, няма да има проблем. Господин Паска. Позволете ми да ви приветствам както и да приветствам представителите на националните парламенти, а също така и депутатите от Европейския парламент. Искам да се спра върху член 5. Становището на економическата комисия на Румънския сенат е, че принципът на свободата при изключване на договорите трябва да се спазва. В съответствие с законодателството на Румъния, цената трябва да бъде такава, каквато е посочена в договора и разплащан се извършва при доставка на стоката или услугата. Така гласи член първи на съответната наредба на правителството в Румъния. В предлаганата директива член 5 или не 5 казва, че забавянето на плащането води до това, че се дължи 5% извинете на лицето, плащането към което е забавено и това допълнително плащане в размер на 5% от дължимата сума. Освен това, и искам да кажа, че една група румънски депутати излезе с инициатива да се транспонира в румънското законодателство текста на този член на директивата. Но първо ние трябва да изчакаме да бъде прията предложената за преработване директива. Благодаря сега господин Понсилюш. След това госпожа Фархен, след това господин Живан. Благодаря. Добре произнесахте името ми. Това не е за мен най-сериозният проблем, ако ми сбъркате имате. Искам да се спра и на член втори. Съгласен с колегата от Чехословакия, който а, а, спомена, че по отношение на местните власти, както е и в Полша, има закон, който отделно урежда, примерно, а, обществените поръчки. Ако и са, съгласно този закон, ако някой организира обществена поръчка друга да е, това се наказва. По смисъл. проблем е и ликвидността на болниците, средствата с които разполагат. Когато обществения сектор, някоя обществена институция поръчва услуги и приеме договор за извършването на тези услуги, плащането се забавя във времето, е, по принцип по договор, плюс евентуално допълнително закъснение – така че в моята страна има известна асиметрия между различните обществени местни власти и държавна власт и отношенията им с частния сектор. А ако въведем а, размера 5%, независимо дали закъснението се отнася е няколко дена или няколко месеца, ние няма да решим никакъв проблем. Особено проблемите, които целим да решим. Сега приключихме с изказванията от националните парламенти. Някои от моите колеги също искат да се изкажат, но ще ви помоля да бъдете по-стрикни във времето. Господин Верхен от Комисията по регионални въпроси проявява много силен интерес към темата. Благодаря за тази възможност да говоря от името на Комисията по регионални въпроси. Мисля, че трябва да отчетем казаното за разликата между частните и обществени субекти. Много от проектите, по които работим в регионите, изискват взаимодействие с местните органи. Търговете са предмет на стриктни условия. Тогава, когато става дума за сложни проекти в областта на строителството, е много трудно процедурата да приключи в рамките на 30 дни. В някои, за някои проекти 30 дни е приемлив срок, но за други той е твърде кратък. Може би директивата трябва да предвиди някакви отчисления, защото по този начин ще се помогне на малките и средни предприятия. Съгласна съм, че трябва да помагаме на малките и средни предприятия, но не бива да се прави разлика между органите на властта и, и частните фирми, защото много дейностите се извършват в рамките на обществено-частното партньорство. И ние би трябвало да осигурим едно, едно и също ниво на защита. Благодаря, госпожо Верхейден. Четирима души са се записали. Господин Диван има думата. Благодаря ви. Искам да се върна към нещо, което казаха редица колеги и от европейски, и от националните парламенти, а именно въпроса с някои от дерогациите, които се предоставят на някои специални обществени заведения, които имат непреки приходи. Тук се говореше предимно за болничната система, където заплащането не се извършва директно от пациентите, а от здравните каси, което въвежда един допълнителен етап в получаването на вземанията. Има една динамика в касите, бюджетите на тези институции, които не могат да бъдат приравнени към предприятията. Смятам, че от една страна целта е да се избегне разпокъсването, фрагментирането на правилата, но от друга страна трябва все пак да спазим и е, нюансите различията. Госпожа Кораца Бил. Благодаря, господин председател. Тук се изказвам като парламентарист, който преди това е бил управител на малко дружество в Италия. Много се радвам, че повечето колеги се съсредоточават върху положението на малките и средни предприятия. И нека да си спомним, че не обществения сектор, а малките и средни предприятия ще създадат работни места, които ще ни изведат от кризата. Много колеги също така съгласиха, че 5% е твърде висок показател. Що се отнася до обществения сектор, то бях изненадана да чуя тук, че целта е да бъде наказан този сектор, да бъде жертва на дискриминация. Не смятам, че трябва да се съгласяваме, че поради това, че в някои от нашите страни публичната администрация е тромава и често забавя плащания, че ние трябва да сме пасивни. Ние сме длъжни в съответствие с акта за малките предприятия да отчетем това, че възстановяването на дължимите средства е административна тежест за малките предприятия. Ние трябва да насърчаваме е, това плащането на време да стане норма в обществото. И не трябва да налагаме допълнителна тежест върху малките предприятия. Ако искаме да им помогнем, не трябва да съгласяваме с бюрокрацията в обществения сектор и проистичащото от това забавяне. Благодаря ви, господин председател. Господин Козишник има думата. Благодаря, господин председател. Само няколко думи. Всъщност ние днес говорим за една директива и искам да задам въпрос. Сигурни ли сме, че ако приемем по-строги правила, ще постигнем добри резултати? Аз лично не съм убеден по-нататък дискриминационния подход. Ние говорим за обществения сектор, за частния сектор и също така и заплащания, извършвани от Европейския съюз. Ако органа властта реши да направи инвестиции с помощта на структурните фондове, тогава Европейския съюз извършва плащането в рамките на 90 дни. Това е несъразмерно. Аз мисля, че ние не трябва да допускаме дискриминация. Член 5 е проблематичен и не би трябвало да бъде част от директивата. Благодаря, господин Дион има думата. Благодаря. Е, е за съжаление, някои от моите колеги от, Холанд... от Холандия не можаха да дойдат тук поради други ангажименти. Темата за нас е много интересна. В Холандия Имаме 30-дневен е, срок за плащания в Холандия е, и спазването му не е довело до фалита на когото и да било. На малките и средни предприятия трябва да се да даде приоритет и трябва да направим всичко възможно да се запазват работните места. Така че да запазим срока от 30 дни в член 5 точка 4 е предвидено освобождаване от изискването за 30 дни. Формулировката всъщност представлява вратичка. Не смятам, смятам, че ако се приложи тази разпоредба към договорите между фирмите, малките и средни предприятия, които имат трудности, могат да си решат проблемите, но не смятам, че това освобождаване трябва да е приложимо към органите на властта. Трябва да се запази само за взаимоотношенията между фирмите. Що се отнася до 5%, това е произволно. Няма разлика. Не се прави разлика между закъснение от един ден или една година. Мисля, че би трябвало да предвидим допълнителен допълнителна лихва в съответствие с срока на забавянето. Искам да благодаря на всички изказали се, особено гостите от националните парламенти. Мисля, че дискусията беше много богата. След малко ще помоля госпожа Вайлер да обобщи, ще дам възможност и на водещите комисии, но преди това си мисля, че би било полезно да чуем госпожа Бринкман от Европейската комисия Предложението е представено в подегидата на нейната дирекция. Обеден съм, че тя няма да може да се спре на всички въпроси, но може да се свържете пряко с нея. Госпожо Бринкман, не повече от 5 минути, за да се спрете на някои от въпросите, повдигнати в хода на тази много богата дискусия. Заповядайте. Благодаря. От името на комисията за организирането на този дебат много съм впечатлена от е, задълбочеността на анализите, които бяха изложени тук. Какво извлича комисията от този дебат? Широка подкрепа за инициативата на комисията, целяща да се изгради нова култура на плащанията и спазването на сроковете в европейския срок. Съществена цел за изграждането на модерна администрация и за улесняване на функционирането на малките и средни предприятия и развитието им при най-добри условия. Та ние а, е, бяхме справени пред а, е, редица а, е, възможности за избор. Смятам, че един от ключовите елементи в дебата е диференцираният подход в, а, е, към търговските отношения между предприятия от една страна и от друга страна търговските отношения между предприятия от една страна и обществени структури от е, друга. Смятам, че трябва да ви дадем някои пояснения. Ние сме ги изложили в е, проучването за въздействие, но ще ги повторя и тук. Според нас е, същественият, основният въпрос, който трябваше да решим с е, тази директива, с един инструмент за хармонизиране, трябваше да отговори на загрижеността на малките и средни предприятия, които смята, че основният проблем, с който се сблъскат, е забавянето на плащане от страна на обществените власти. Те бяха единодушни и поискаха от нас да вземем а, мерки, да приемем съответните разпоредби. А, именно тази мярка е, изклю... е съвършено нова спрямо предишната директива ние проучихме опита в държавите членки. В някои от тях 30-дневния срок е правило, друга да има по-малък срок, а в трети е по-дълъг. Ние ще продължим да прилагаме този диференциран подход други важни аспекти, които бяха подчертани тук. 5% очевидно установих и тук, че всички са единодушни. Това не е съразмерна санкция, тя няма да има ефект. Необходимо е, е подходът да бъде по-прагматичен Мислихме е, за различни мерки, тотално премахване, постепенно. Мисля, че все още трябва да обсъждаме съвместно с вас тази мярка, за да се намери формула, която е, запазва системата на стимули и която да не предвижда несъразмерни санкции. Мислехме за подход, който да отчете и спецификата. Това е труден проблем за хармонизиране в държавите членки. Трябва да сме изключително предпазливи, ако предприемем един специализиран секторен подход, ще се сблъскаме с последиците от него. Тук беше повдигнат и въпроса за обществените болници. Там в този отрасъл също има специфика. Мисля, че заедно трябва да обмислим подхода, който да отчете и тези специални характеристики. 30-те дни като срок, хармонизиран, хармонизиран срок за плащане от страна на държавната администрация – включват и система на дерогация. Много от изказалите си тук искат да сме по-точни, за да не оставаме вратата широко отворена пред всякакви видове изключения. И исках, настояваше се и за уточняване на полето на приложение. Ние сме на разположение заедно с вас да намерим най-добрата дефиниция на полето на приложение. Благодаря, господин председател. Um, uh, Много ви благодаря за конструктивния ви отговор. И ще продължи по-нататък в този дух. Сега бих искал да дам думата на двамата автори на становища. Първо господин Ди Анджелес от Комисията по индустрията и след това на господин Балтасари. Възможно да се изкажат за по две минути и след това госпожа Валев ще приключи дискусията. Благодаря. И слушах много внимателно всичко, което беше казано. Дискусията беше много хубава, бяха изложени най-различни гледни точки. Разбира се, това е напълно естествено. Тук са представени 27 държави членки, с, всяка със своята конкретна ситуация и специфика смятаме, както всички казаха тук, че трябва да се обсъдят въпроси, които нуждаят, се нуждаят от задълбочаване, при, полето на приложение, отношенията малки и средни предприятия, големи предприятия, малки и средни предприятия, обществен сектор, размерът от 5%, всичко това са въпроси, които се нуждаят от допълнително задълбочено анализирано и накрая мисля, че не е лошо да се направи направи един синтез, едно обобщение на днешните изказвания, за да се получи една балансирано и ефикасно предложение за текст. Трябва а, да, а, да не забравяме а, цел, коя е целта, крайната цел – това е да се помогне на малките и средни предприятия да се справят с проблема с закъснелите плачвания. Ако имаме отговор на този ако не намерим отговор на този въпрос, рискуваме да погубим редица малки и средни предприятия, с което ще отидат знаете колко работни места. Именно за това се нуждам от една ясна навре... Е, директива и тя е напълно... Предложението идва съвсем навременно. Благодаря ви. Благодаря. Мисля, че тази среща и този обмен на мнения беше изключително полезен, защото се и чука и различните чувствителности на държавите членки, но има едно общо. Директивата се признава от всички като абсолютно необходима, полезна и смятам, че явно проблемите на малките и средни предприятия са едни и същи във всички държави членки. Нашето внимание обаче трябва да се насочи най-вече към изясняване на отношенията между държавните, обществените, е, е, администрация и частния сектор. Е, вие знаете, че тук става въпрос до свободно деговаряне между страните, един принцип, който е навсякъде признат и ние трябва много предпазливо да стъпваме на този терен защото много често някои предприятия имат доминиращо е, положение и можем да си е, представим, че те ще включат в договорите някои клаузи, които в един дългосрочен план могат да затруднят отношенията. Така че не е лошо да задълбочим тази тема, за да може доклада и след това текста да бъде наистина справедлив, обхващайки всички обстоятелства и, и интереси. По отношение на 5% мерката за възпиране мисля, че трябва да се направи по-точна преценка, да видим на къв, в, какъв, в каква посока ще се развие дискусията. Благодаря ви. Благодаря ви за спазването на времето. Мисля си, че сега за 4 минути нашия докладчик ще може да обобщи дискусията и също така, може би тя ще ни каже какъв ще бъде графикът на предстоящата работа. Благодаря, господин Харбар. Четири минути. А, Броят на изказванията беше много голям. Но няколко думи първо за разликата между обществените и частните субекти. Първо, благодарности на колегите от частните предприятия. В началото имах някои притеснения, че може би ще чуем само становищата на националните парламенти и това не стана така. Ние знаем какво мислят вашите правителства от дискусиите в съвета, но целта тук е по-различна. Е, изслушахме голям брой интересни предложения – които мога да отчета, като имам предвид графика. Ще ги обсъдя с докладчите в сянка. Не всички ще бъдат отчетени, като имаме предвид, че ще постъпят предложения от 27 държави членки. Най-лесното би било да се съобразим с, колега, с предложението колегата от Литва който казва 2% да, но 200 да е горната граница. То и това да влезе в сила след 12 месеца. Да не забравяме, че даваме на държавите членки две години, понякога а, и това не е достатъчно. Ние не започваме обаче от самото начало. Имаме една директива от 2000-та година. Резултатите от нея не бяха такива, каквито очаквахме. И там бяха предвидени 30 дни. не е изцяло безполезна. Някои държави членки приеха вътрешни закони, като Великобритания, Холандия, Германия. Така че нещата могат да се променят тогава, когато има политическа воля за това. Определено е необходимо да направим нещо и много се радвам, че повечето от изказалите се споделят това мнение. Сега ще се насоча към въпроса, свързан с в това в коя област значението на органите на властта е много голямо. Съдейки по това, което беше казано, на мен ми се струва, че по отношение на взаимоотношенията между органите на властта и предприятията, органите на властта имат, имат общо взето постоянни и регулярни финансови потоци. При тях предвидимостта е по-голяма. Имат, постъпва средства от бюджетни редове. И имат по-добър достъп до кредит от частните фирми и обикновено нямат проблеми с ликвидността за разлика от частните предприятия. Законът, ако органите си платят на време, както в много страни, няма от какво да се притесняваме. Моето изходното ми предположение е малко по-различно от а, това на повечето автори, на, на повечето изказали се. Може би ще бъде добре да помислите по 5%. Ние трябва да положим усилия да се прилагат не само санкции, но да има и стимули. Ние искаме да помогнем на малките и средни предприятия. Искаме да им помогнем да създават работни места, тъй като те създават най-много работни места в Европа. И ние искаме да им помогнат в тяхната дейност. Не големите, а малките и средни предприятия са у нези, които правят най-много предприемат най-много новаторски решения. И мисля, че основното е основното послание от тази дискусия е, че в, по този въпрос всички сме съгласни. Благодаря на Барбара за работата, която върши по този въпрос. Надявам се, че всички участници не са били разочаровани от възможността да се изкажат. Що се отнася до графикът на тези срещи е много важен. Както каза Барбара Вайлер, тя в момента работи по измененията работим за, в взаимодействие и диалог с Европейската комисия, но мисля, че срещата е много навременна. Смятам, че трябва да проведем и среща с, заинтересованите лица. Трябва да видим дали докладчикът може да направи, да постигне компромиси. Надявам се, че вие вашите парламентарни комисии ще продължат да поддържат контакт с нас. И също така ще предадете и нашето желание членовете на комисията ви да поддържат контакт с нас. Ние бихме приветствали писмен предложения в писмен вид. Те не винаги а, идват а, при нас. В момента, в който дойдат при нас, ние ще ги предем на докладчиците. Искаме да чуем вашата оценка за тази конференция и за това как според и, и за това дали а, е, има нещо, което да стане по-добре. Ние предвиждаме подобно е, заседание по взаимното признаване на професионалната квалификация. И накрая искам да ви напомня, че тази, това изслушване е, се предава на живо по интернет. То е, то е в вебсайта на комисията. В вашите вебсайтове можете да споменете тази, това изслушване и може би да включите връзка към него. Искам да благодаря на нашите гости за усилията, които положиха да бъдат тук, за изказванията и се надявам, че ще имаме възможност да работим заедно в бъдеще. Благодаря на преводачите за първата част на срещата. Сега ще направим кратка почивка до 5.30, когато ще започне видеоконференция с Националното събрание на Франция. Ако желаете да останете, да наблюдавате срещата, сте добре дошли, но съжаление не можем да ви предложим да участвате. Благодаря ви. Uh, Дами и господа, нека да започнем нашата видеоконференция точно в половин. нашата видеоконференция с Националната асамблея на Франция. Затова ще помоля онези, които излизат от залата, да го направят тихо, за да можем да започнем нашата конференция. Um, uh, Колеги, ще ви помоля да вземете местата си. Вече сме готови да започнем нашата конференция. Имаме списък на желаящи да се изкажат. И бих искала да помоля всички, които водят странични разговори, да ги провеждат извън залата. Good, I think we are, are we, uh... И така надявам се, че е установена връзката с Париж и че можем да се виждаме и да се чуваме. Да, да, получаваме сигнал. On y va? Shall we go? Започваме ли? Malcolm, on y va ah. On y va On y va, Monsieur le Président, oui. <laughs> Bien alors, euh, cher... Euh, Ma... Скъпи Малкъм Харбър, искам от името на Комисията по европейските въпроси към Френския парламент да <clears throat> приветствам нашите колеги от Комисията Uh, за вътрешния пазар в парламент, Европейския парламент и да ви пожелая всичко най-добро за 2010 година. Благодаря на Комисията по вътрешния пазар за организирането на тази премиера. Е- за първи път ние имаме съвместно заседание на комисията ИМКО и комисията по една комисия към национален парламент по предложение за директива и то чрез видеоконференция. <clears throat> Нашата инициатива има две причини да се засили диалога между Европейския парламент и националните парламенти след влизането в сила на Лисабонския договор и е, тук не само за да се спазят принципа за пропорционалност и субсидиарност, но да се подобри текста и второ да се засили сътрудничеството между комисиите. Предложението за директива, което ще обсъдим днес е важен елемент от укрепването на защитата на потребителите. Текста буди надежди, известни резерви и критики, които ще обсъдим съвместно. Сега ви давам думата. Well, thank you very much indeed, uh, Monsieur, uh, Monsieur le Président Lequier. And first of all, I... Uh, Първо, бих искал да ви благодаря за инициативата да проведем тази съвместна конференция. Вие предложихте тази идея през октомври и ни отне известно време да организираме тази конференция, но аз съм убеден, че технологията днес ще ни помага, защото сега, след като имаме вече Лисабонския договор, взаимоотношенията с националните парламенти са изключително важни за нас. Така че от наша страна аз мисля си, че ние сме първата комисия в Европейския парламент, която това го прави тази видеоконференция. Както знаете, в момента сме на много решаващ етап, що се отнася до това важно предложение. Ние ще изслушаме нашия докладчик и после вашия докладчик. Господин Шваб, нашия докладчик, ще се изкаже, както и докладчите в сянка. Така че моментът е изключително подходящ да изслушаме вашето мнение по въпроса. Затова много се радваме, че ще можем да изслушаме вашето мнение и също така да проведем дебат. Имаме само един час на разположение. Ние следи много внимателно нашите оратори да спазват времето. И нашия докладчик госпожа Марията Караманли сега ще се изкаже. Заповядайте, госпожо Караманли. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Преди да се спра на темата по същество, и искам да кажа няколко думи за начина по който водим дебата. Ние разговаряхме по телефона с господин Шваб. Не сме навлизали в детайлите на текста. Разгледахме, сега текста е много сложен. Също така решихме в Националното събрание – да работим по последователни етапи. Първото съобщение беше през 2009 година, след това доклад и след това накрая ще формулираме гледната си точка в окончателен доклад. Що се отнася до важните елементи, съобщението от 5 май ще се спре върху няколко етапа. Първо хармонизация принципа на субсидиарност и засилена защита на потребителите. Заключенията на доклада. Искам също така да ви напомня, че целта е да се коригира два недостатъка на предложения текст. Първо, липса на яснота и прецизност, което води до несигурност правна несигурност, а също така и механично приложение на принципа на максималната хармонизация, което води до недостатъчна защита на потребителите. Това последното може да бъде парадоксално. Предложеният текст оказва всъщ, дава всъщност минимална хармонизация, така че има отстъп от съществуващите правила. Условията идеята за от друга страна, принципа на максимална хармонизация заплашва основните разпоредби на националното законодателство. Например, за да бъда по-точна, продажбите по интернет. Тези елементи са споменати в писмения доклад. В Франция е що се отнася до подходът към целия текст, не бива да се наценява последиците от трансграничните продажби, те само 7%, а също така и въпросите на езика за да се подобри текста и да се постигне равновесна точка, трябва да спазваме няколко важни принципа. Ще ви ги напомня. Първо, по-високо по ниво на защита на потребителите, текста да се ориентира към най-важното, най-важните цели, съразмерността, запазването на компетенциите на държавите членки, за да адаптират за да направят съответната адаптация към националното законодателство, защитата на потребителите да бъде насочена в тези посоки, в които е най-удачна, да се изясни приложното поле на бъдещата директива, както по отношение на, на другите а, общностни актове, така и по отношение на националното законодателство. Трябват общ, при прецизни дефиниции, които да са приложими към всички държави и членки, да се окаже необходимата защита не само на потребителите, по-нататък задължения, свързани с обща информация. Освен това, по отношение на договорите за продажби по интернет. Те трябва да бъдат адаптирани към съществуващите нормативи, промяна в, в а, изискванията за гаранции. Не бива да се спазват това, което вече е предложено. И накрая, що се отнася до клаузите за злоупотреба, европейските принципи и е, процедурата за комитология е, не е приемлива. Сега ще дам думата на вас и можем да разгледаме някои въпроси, особено свързани с оценките на въздействия, за които настоявах Сдруженията на потребителите. Също така правото на интелектуална собственост. Благодаря. Благодаря за това много всеобхватно уводно слово. Сега давам за 4 минути думата на нашия докладчик, господин Шваб. Благодаря ви. Радвам се да видя тук някои колеги. Според предоставени смисъл, тук са и някои приятели от избирателния район по френско-германски. Äh, sagen, dass wir eine ganze Reihe von ähm, Befürchtungen, die Frau Karamandli für den Ausschuss. Първо, искам да кажа, че проблемите поставени от госпожа Караманлис са отчетени от нашата комисия. Далеч не за първ път чуваме за тези проблеми и за това решихме да работим в тясно сътрудничество с националните парламенти при работата ни върху тази директива. Независимо от това, вътрешният пазар продължава да страда от тези пречки, Разбира се, никой няма да постигне един съвършен вътрешен пазар. Не си поставяме и такава ца. но ние смятаме, че в средносрочен аспект може да се интензифицират трансграничните сделки. Виждаме, че ситуацията е много неясна, не само от чисто правна гледна точка – с тази директива, но също що се отнася до системата на плащанията и формулировките. Ако искаме наистина да премахнем пречките пред трансгранична търговия. И в предложението на комисията има една пречка пред трансгранична търговия – плащанията и вътрешния пазар са две лица на една и съща монета. Ние искаме да гарантираме това, че са спазени редица условия. Първо, трябва да бъдат подобрени условията за трансгранична търговия и увеличена обема трябва също така да се гарантира максимална защита на потребителите във всички държави членки. Трето, трябва да гарантираме това, че отчитаме разликите в правните системи на държавите членки, за да решим проблемите. Това означава, че директивата трябва да бъде радикално преразгледана. Ние искаме да финализираме законодателната процедура в определени сфери и, разбира се, трябва да бъде извършена оценка на въздействието. Затова се радвам, че днес имам възможността да обсъдя с вас онези проблеми, които ви поставихте, ви поставих от гледна точка на френското законодателство. Честно казано, като докладчик, аз Разбира се, ще отчета френската гледна точка. И една от причините за това е и, че съм следвал в Париж. Но Франция е само една от 27-те държавите членки. И ние чуваме подобни критични бележки и от други държави членки. Моята задача е да отчета всички тези критични бележки, така че не само дружествата или държавите членки, но най-важното потребителите да са доволни от окончателния резултат. Затова с такова внимание ви слушах и очаквам с нетърпение да чуем мнението на другите колеги. Председателят, благодаря ви, господин Шваб. Дали париж ни чувате добре? за да можем да преминем към изказванията на докладчиците в сянка. Нямаме проблеми. Добре. Продължаваме с изказванията на докладчиците в сянка от различните политически групи. По минута и половина за всяко изказване – след това ще изслушаме ваш екип. Първо госпожа Евлен Гебхарт, която е координатор на групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. И аз много се радвам да видя някои парламентаристи, които познавам от съвместната ни работа по директивата за услугите. Сега ще премина на немски. Нашата група работи активно по тази директива. Натъкнахме се на някои сериозни проблеми. Е, имаме проблеми с предложената пълна хармонизация ще, по този начин ще се ограничат съществуващи права в държави членки. Това няма да може да се представи по убедителен начин на гражданите. Ние искаме смесен подход, да видим къде има възможност за хармонизация но да се даде на държавите членки възможност да запазят своето законодателство и да го доразвиват. Сега за ролята на неправителствените организации, потребителските организации, те реагират много бързо към конкретни проблеми. Възможно е даден проблем да се среща в една държава членка, но не в друга. И ние не из, бихме искали пълна хармонизация. Бихме искали да се запази определена гъвкавост. Това е нашия подход. А, свърши ми времето. Благодаря, госпожо Гебхард. Сега господин Робер Рошфорд, докладчик в сянка от името на либералите. Благодаря ви, скъпи колеги в Париж и тук в Брюксел от всички държави членки. Едно е сигурно, тази директива не може да представлява отстъп в защитата на правата на потребителите във всички държави членки, Франция, Германия и навсякъде. Ние трябва да динамизираме вътрешния пазар, като същевременно увеличим доверието сред потребителите. А за тази цел трябва на тях да се гарантира една надежна защита. Именно затова директивата не трябва да отстъпва от вече за воюваните позиции. Нека нещата да са ясни. Днес трансграничният обмен не е много голям, но нека да мислим бъдещето. След 10-20 години той ще се увеличи. Говорим вече за търговията от разстояние и по-специално по интернет ще имаме поне едно предимство. Когато се споразумеем по някои общи правила, ще бъде много по-лесно да ги разпространим сред потребителите. Така че е, всичко да се уеднакви във всички държави членки. И това трябва да върви редом с защитата на потребителите каква да бъде степента на хармонизиране. По отношение на дефинициите трябва да бъде максимална, както и глава трета, но в останалите глави мисля, че е трудно ще бъде да обединим дефинициите в различните страни и затова аз мисля, че трябва да се търси максимална хармонизация, но по точно определени въпроси. Благодаря, господин Рошфор. Сега от името на зелените, госпожа Тюрунен. Благодаря ви. Групата на зелените изхожда от това, че това е директива, която дава права на потребителите. Може да звучи а, банално, но понякога а, потребителите изчезват от а, фокуса на вниманието. Ние като група много държим потребителите да имат доверие. Трябва да отчетем онова, което вече е направено. Настроени сме малко критично към определени елементи от директивата. Би било грешно, ако директивата въведе пълна абсолютна хармонизация – по четири причини. На първо място по този начин се създава правна несигурност. Второ, обхват. Каква е по, какви са последствия върху националното законодателство? Второ, има много области, в които правата на потребителите ще се ограничат. Ние не можем да се съгласим с това ние бихме искали да се засили трансграничния аспект на търговията и трябва да се би трябвало да обърнем сериозно внимание на това преди да е, отстъпим от е, сериозната защита на правата на потребителите. Е, освен това, не смятам, че директивата отчита бъдещото развитие интернет, директивата не е ориентирана към бъдещето, по-конкретно продажбите по интернет. Това са въпросите, които искаме да се решат преди да дадем своята подкрепа. Благодаря. Господин Козючник, който представлява групата на консерваторите. Благодаря. Аз също бих искал да използвам възможността от името на нашата политическа група да приветствам нашите приятели в Париж и да изразя радост, че имаме възможност да обменим мнения по тази важна тема. Също така Холокаусту в Полско. Представлявам господин Белан, който е докладчик от нашата политическа група. От името на нашата политическа група искам да кажа, че европейските консерватори – подкрепят пълната хармонизация. И искаме да ограничим раздробяването на сегашната правна уредба. Също така придаваме голямо значение на информирането на потребителите. Съгласен съм с колегата от Зелените. Не се споменава много а електронната търговия, а това ще бъде движеща сила в търговията на бъдещето. С това приключваме изказванията от страна на Европейският парламент. И последният оратор в тази група ще бъде господин Кирякос Трендафилидис. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, от името на моята група. Благодаря Искам да се спра на степента на хармонизация, която се предвижда в директивата. Комисията предлага пълна хармонизация, но пълната хармонизация отнема на държавите членки да взимат мерки, които съответстват на специфичните условия във всяка една от тях, особено глава четвърта по отношение на гаранциите. Пълната хармонизация ограничава защитата на потребителите в редица държави членки, както пролича от е, изследването, извършено от комисията в, е, по отношение на новата правна рамка. Трябва да се е, знае, че една пълна хармонизация може да въведе известни препятствия – за някои държави членки. Така че, нека да се. Тези, които ще се възползват от административните мерки, ще бъдат големите предприятия. А това няма да намали разходи за потребителите. Затова се нуждаем от една директива, която да не пречи на... което да осигурява защитата на потребителите и на търговците, разбира се, но преди всичко на потребителите. Това е дълг а, на комисията. Uh, Благодаря, господин председател. Изслушахте становища от различните групи. Сега ще дам думата на вас, за да изслушаме членовете на вашата комисия. Най-напред ще дам думата на представителите на социалистите. Благодаря. Предложението за директива предвижда да замести четири директиви продажби извън търговската мрежа, закон за представляващи злоупотреба, за дистанционните продажби и за гаранциите. Тоест, четири директиви се заместват с една. Това е директивата от 2005 година за нелоянта търговски практики и максималната хармонизация също въжи и директивата от 2008 година за потребителските кредити. За момента това е сериозна промяна. Дават възможност да се предвидят засилени мерки за защита за потребителите. Тези текстове дават възможност да се осигури подобна подкрепа, подобна защита това няма да бъде възможно, ако бъдещата директива бъде приета с пълната хармонизация от решение на Европейския съд от 2008 година за нелоялните търговски практики не ни дава никакви съмнения по този въпрос. Нашите заключения са против механичното приложение на максималната хармонизация в толкова сериозна област. По този начин се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 е, това ще доведе до големи проблеми. Не трябва да се пренебрегва факта, че правото на потребление е право да консумираш в близост, е, където се намираш. И именно там държавите членки трябва да направят всичко възможно, за да отговорят на реалните права на потребителите и на очакванията на обществото. Не всичко може да се урежда на европейско равнище. Трябва да се прилага в повече принципа за субсидиарност и не трябва да се е, е, решава едно право веднъж за винаги, трябва да приемем една директива, която да не допуска никъде отстъп спрямо до сегашните достижения. Не можем да допуснем това в името на гражданите и техните правителства. За това сме за един прагматичен подход, основан на максималното хармонизиране, който, което да цели само това, което е абсолютно необходимо. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Има два възможни подхода за, към правата на потребителите вътрешния пазар и защитата на потребителите, които се допълват и ние смятаме, че текста не почива на добър баланс между двата подхода и тази политическа диагноза се споделя от Комитета на регионите, Економически и социалния комитет и а, Сдружението на потребителите, според което текстът благоприятства предприятията. Виждаме два отстъпа. Първо по отношение на общностното право, това беше казано от колегите от парламента и второто по отношение на националното право, поради принципа за максимално хармонизиране, който заплашва някои национални защитни разпоредби недопустимо. Потребителя не може сам да направи равносметка дали е осъществен напредък или има а, връщане назад. По, същото въжи и за уреждането на споровете, където според нас има по-скоро отста връщане на, назад. А, защитата тря, трябва да гарантира а, свободна конкуренция, не трябва да се допуска намаляване на качеството потреблението, защитата на самото потребление е защита на правата на потребителите на самите предприятия. Благодаря. Сега ще дам думата на членове от десницата ЮМП Ги Жофра, който е, замества колежката Желяр Блаза и Вализи Росо. Благодаря. Вижте, именно защото предложението на комисията е важно и осъществява напредък в много области, е важно заедно да анализираме неяснотите и особено полето на приложение, на предложението за директива. За да се уточни текста, трябва да се поработи по дефинициите ние още не сме стигнали до подробностите, но би било а, интересно да чуем вашите съображения. Дори и на този етап не можем да обмисляме нещата абстрактно, а трябва да се замислим за ситуацията в отделните държави членки. Вие си задавате въпроси по отношение на услугите, които са определени много широко в договора. Свободното предоставяне на услуги е уредено в съответните директиви. Би трябвало да запазим дефиницията на продукт и услуги, на блага задължения и вечно право е, покупки по интернет. Знаем, че има дебат. В момента има нови форми на продажби. Колежката Караманли каза, че потребителят може директно да направи сделка с, с, с продавача, както при класическата продажба. И става освен това става въпрос, има, въп... става въпрос и за търговете, хората, които надават. Тук текста не е много убедителен и е, трябва да е, знаем имате ли вече установено мнение, за да продължим обмена. Благодаря ви. Европейската комисия предлага широко поле на приложение, обхващаше всички е, вещни, движими, недвижими а, имущества и е, необходимо директивата да се съгласува с множеството директиви, които уреждат подобни теми. Тук не става въпрос за отделни сектори, като туризма, например, и а, едни напречни текстове, засягащи всички сектори, директива, директивата за услугите, за електронните услуги, които засягат редица сектори. Има определени трудности, комисията ги осъзнава вижда се, че в нейните предложения е пълно с изключения, без ясно правило и текстът по тази причина е доста непълен. Все още нямаме ясна визия по този въпрос, но искаме да чуем първото ви мнение по отношение на някои сектори, където трябват специални мерки или поне частични изключения. Ние уточнихме, примерно, финансовите условия, операциите с недвижимо имущество, прехвърлянето на а, или на отдаването под найем на а, недвижимо имущество, строителство, а, транспортни услуги, където също има конкретни текстове, включващи различни аспекти може би вие е, сте намерили и други сектори, където да се налагат специални мерки. Благодаря. Сред темите, които не сме разгледали, и по които е с социалните услуги, тема, която засегнах в доклад, подготвен миналата година. Това са социалните услуги от общ интерес. Тук има сериозни различия. Това е парадокс. Освен е, това е област, в която се различаваме от други части на света, особено САЩ. Само спазването на принципа на субсидиарност дава възможност да се отчете тази специфика, която имаме всички ние. Ето защо ние с удивление научаваме, че социалните услуги не са изключени. Социалните услуги всъщност са насочени към необлагодетелствените части от населението те дават възможност да се осигури социална интеграция. Тези услуги са специфична област, при която има триъгълни взаимоотношения. Местните области, играят много важна роля тук, тъй като те поемат разходите и също така осигуряват обучението. Ние смятаме, че този елемент трябва да фигурира по много ясен начин и не смятаме, че трябва тези услуги да бъдат включени. Благодаря ви. Благодаря. Сега по конкретните въпроси, подчертани от Комисията по европейските въпроси, ще дам думата на Ан Гомеш, от групата на новата, новите центристи. Господин председател, скъпи колеги, разпоредбите за продажби извън търговската мрежа и дистанционните продажби са области, които а, могат. А, съжаляваме, че а, те не могат да бъдат включени. Ние нямахме възможност да разгледаме всички продажби. Е, D'abord sur le fond, il nous semble qu'il faut des obligations d'information Необходимо да се засилят мерките, предвидени в текста, например задължение за предварително съобщение. Сегашното френското право, закона Шател от 2008 година е отишло по-напред, затова трябва много внимателно да обсъдим европейското законодателство. Трябва прагматизъм към максималната хармонизация. Трябва да се остави на държавите членки възможността да уреждат всяка нововъзникнала ситуация с адаптирани мерки, защото много от националните правителства са, се вписват в желанието за защита на потребителите. Е, по същество Смятаме, че не трябва да се прилагат едни и същи правила към продажбата от разстояние и продажбата извън търговската мрежа. Във Франция ние, договора, пред който може да се прекрати, срока през който може да се прекрати договора, е точно определен и трябва потребителя да има достатъчно време, за да прецени трябва ли, решава ли да извърши същата покупка, без да е принуден да включва в, да се влиза в сложна система после, за да си получи обратно парите. Господин председател, колеги, две, два е елемента, спрямо които максималната хармонизация създава проблеми. Първият задължението за преддоговорна информация, предложението на Европейската комисия не ни харесва задължението за предварителна информация, за да може след това професионалиста да си иска разходите. И второ, не се оставя никакво поле за действие на държавите членки по, по отношение на обявяването на цените. Тук се пренебрегва принципа за субсидиарно. Ние си имаме много добри и ефикасни национални правила, например за химическото чистене и фризьорите. Защо трябва те да бъдат заменяни? Тук всъщност няма някакъв особен залог по отношение на вътрешния европейски пазар или някакви големи транзакции злоупотребяващите, подвеждащите клаузи са предвидени във вече действащото френско законодателство. Добросъвестността, което се въвежда в текста, също не носи нещо ново във Франция. Една подвежда клауза не бива да обвързва потребителя. Тук сме съгласни, но искаме, много сме внимателни, защото не искаме да има а, връщане назад спрямо френското законодателство. А, защото трябва да внимаваме да не се класифицира като подвеждаща клауза, клауза, която не е. Това може да наруши отношенията между потребителя и професионалиста, който продава, има една един черен или сив списък за клаузи, които по принцип са такива злоупотребяващи или подвеждащи но а, ние предлагаме това да не е единен европейски списък, да има един общ списък, но той да бъде само като допълнение към <clears throat> конкретните национални списъци, изготвени от всяка държава, тъй като има специфика. Аз. Госпожа Карамоли И после ще дам думата на комисията Инко. И за да приключа този първи обмен, искам да се спра на гаранцията. Единствената законова гаранция има две основни възражения. Първото е се споделя от повече страни и засяга правото на потребителя да познава средствата за обжалване по отношение на гарант корупцията, комисията втвърдява малко позиция, като дава право на избор само на професионалните продавачи при заменянето на стоката или връщането на парите, те да преценяват. Директивата от 1999 година дава и право на избор на страна и предложената формулировка не дава сигурност за използването на гаранцията. В гражданския кодекс на Франция има достатъчно надежна защита и е, <clears throat> която дали ще се прилага, ако директивата включи гаранцията, тук трябва да се проведе един дебат между е, юристи. Никой не може да ни гарантира това но за нас тази клоза е изключително важна. Благодаря. Малкъм, сега сте вие наред. Много благодаря. Бяха посочени важни моменти. В момента едва ли ще успеем да отговорим на всички тях, но разбира се и докладчика и докладчиците сянка ще обърнат сериозно внимание на тях. В момента давам възможност на членовете на комисията ни да реагират. Всичките наши френски колеги искат да говорят с вас. Много се радвам, че те ще се изкажат. Заповядайте. Господин председател, скъпи колеги, искам да поздравя инициативата на Малкам Харбър първата инициатива, която е много важна, тъй като можем да водим добър диалог с националните парламенти, що се отнася до предложението за директива. И много се успокоих това, което каза госпожа Карамалив, тъй като ние виждаме същите проблеми, същите решения, същите несигурности. Ще кажа само две неща. Съгласни сме с възможността този текст да осигури по-високо ниво на защита на потребителите, като се запази конкурентоспособността на предприятията. И без високо ниво на защита на потребителите няма доверие. Без доверие не можем да насърчаваме трансграничната търговия и това е област, в която трябва да работим заедно, за да се постигне едно конкретно насочено предложение за хармонизация. Второ, би трябвало да продължим работа по някои конкретни въпроси, които за много французи са символ на защита на потребителите. Това е гаранцията и скритите дефекти. Знам, че можем да разчитаме на господин Шваб. Позволете ми да ви кажа, скъпи колеги, че с колегите в Европейския парламент ние ще направим всичко възможно да не създадем чувството, че има заплаха за, по отношение на защита на правата на потребителите. Благодаря. Госпожа Верньо. Около една минута, моля ви, тъй като малко закъсняваме. Да, съвсем накратко. Господин Абат каза това, което исках да кажа. Искам да поздравя колегите от Националното събрание на Франция. Искам да благодаря и на Малкам Харбър, председателя на нашата комисия. Сега, в съответствие с Лисабонския договор, ние трябва да работим заедно. Въпросът е много важен. Благодаря на Мариета. Тя е в мой избирателен район. Видях господин Ламбер, който и каза много местни неща. Смятам, че по време на кампанията във всички страни, особено във Франция, чухме притеснението, че Европа не защитава потребителите в достатъчна степен. 80% от гражданите смятат това. Ето защо ние трябва да постигнем успех в този текст. Мисля, че всички групи са съгласни с това, че ни трябва економическа визия. Да, има такава, само че тя не намира отражение в законодателство, което да не представлява отстъпление. Хармонизацията е необходима, но тя трябва да бъде на високо ниво, стига обаче, че се спазва принципа за субсидиарност има какво да се каже по детайлите, тъй като те са свързани с ежедневния живот на нашите граждани и трябва да се постигне съгласие с 27 държави членки. Това не е много ясно, но имаме желание за това. Uh, euh, Виждате, че в крайна сметка между Европейския парламент и националния парламент, обмена включва доста сходни мнения. Госпожа Громеш говореше за продажбите от разстояние, надомните. Смятам, че чрез е, изменение ще се е, опитаме хем да запазим максималната хармонизация, хем да да кажем, да премахнем четвъртата алинея, четвърти параграф, където се казва, че не трябва да се забранява, че трябва да, да не се забранява на страните да изпълняват договорните съдължения. трябва да помислим по този текст. По отношение на подвеждащите клаузи също съм съгласен, но там ще бъде трудно да намерим такъв максимално хармонизиран отговор. Там трябва да има минимална хармонизация, защото а, не всички държави членки имат списък на такива клаузи, плюс това всяка държава членка трябва да има възможност да избягва подобни клаузи. Има най-малко 20 на такива клаузи в договорите за даване под найем на недвижимо имущество и трябва съгласно комитологията да се изготви много бързо такъв списък, но може би по този въпрос да излезем от логиката на максималната хармонизация. Предлагам, господин председател, да дадем думата на двама оратори от наша страна и след това ще дам думата и на вас и след това да преминем към заключенията. Госпожа Гебхарт иска да се изкаже. Така че. Благодаря, господин председател. Поздрави към колегите от Франция обикновено не съм привърженик на максималната хармонизация. Мисля, че тук е важно да видим къде искаме да имаме максимална хармонизация, на къде трябва тя да се насочва. Ние трябва да гарантираме увеличаване на трансграничната търговия, което ще е в крайна сметка от полза за потребителите. Трябва да има възможност хората да пътуват, за да си купят нещо в друга страна. И мисля си, че тези хора ще извлекат полза от това да има повече Европа. Всички трябва да осъзнаваме, че никоя правна система, нито френската, нито германската, нито испанската, не трябва да се отказват от каквото и да било. Ако това се случи, това няма да подобри ситуацията. Трябва да гарантираме, че цялостният резултат е едно общо подобрение. И госпожа Гебхарт. Благодаря ви, господин председател. Тук нашите колеги от Париж споменаха нещо важно и това е правото на отегляне – мисля, че тук можем да се стремим, да стремим към пълна хармонизация, защото законите в държавите членки са толкова различни, че каквото и решение да намерим, то ще доведе до затруднения на гражданите. В Германия правото на оттегляне започва, когато е предоставена цялата информация. В други страни е след подписването на договора. В някои страни 30 дни след подписването на договора, в други 60 дни. Затова ако искаме да имаме единен регламент, то във Франция, Германия, в Италия, в другите страни ще имаме сериозни проблеми за гражданите. Те просто няма да могат да разберат какво се случва и ще решат, че им се отнемат правата, за които те са се борили. Това са права, за които гражданите са се борили в рамките на своите национални системи, затова тук трябва да сме много внимателни. И има още един пример, който според мен не е възможна пълна хармонизация. Това е сферата на дефинициите. Аз не казвам не на пълната хармонизация. Аз говоря за това, че трябва да имаме една смесена системна хармонизация и да мислим за конкретните случаи. И последния коментар благодаря, господин председател. Искам да кажа, че би било много интересно да чуем френските колеги и да чуем примерите от Франция. Много е важно да се чу... Ние трябва да чуем примери от всички държави членки, когато приемаме европейски закони. Друго, което според мен би било интересно, е да помислите за взаимодействието между общностното законодателство и националното договорно право. Това е сериозно предизвикателство и се надявам, че ще можем да е, и за бъдеще да разменяме мнение. Благодаря, господин председател. Имате думата за заключителни думи от вашия екип. Ще дам думата на Кристоф Караш и след това ще бъде интересно да чуем двамата докладчици, господин Шваб и госпожа Караманди. Две думи по отношение на дебата. Нямам чувството, че проблемът, който повдига Франция, е, е характерен само за Франция. Предполагам, че той вълнува и други държави членки. Така че проблема, който повдигаме е международен, а не национален. Това е първото. Второ, смятам, че дебатът е положителен, но трябва да се поясни въпроса за максималната хармонизация. Заключен на нашата работа е, че ние сме против максималната хармонизация, защото тя ще постави под съмнение правото на потребителите по-добре да имаме засилена минимална хармонизация, отколкото слаба максимална хармонизация. Е, нова, една нова идея е целенасочена максимална хармонизация. Ясно е, че ние не искаме хармонизация, която да застрашава правата на потребителите. Благодаря. Сега Марията Караманли. Благодаря ви. В заключение след този първи етап искам да напомня, че когато обсъждаме необходимостта да хармонизираме, за да улесним единния пазар, ще кажа, че северноамериканската практика, където има най-различни закони в различните щати, никак не пречи на еди... функционирането на единния пазар. И след изказванията от страна на европейските депутати тук, установих, че всъщност френската гледна точка се споделя и от представители на други държави членки. Бих искала също да припомня, че правото на потребление, както е очертано тук, налага да се помисли малко повече за мерките за укрепване на доверието на потребителите в продуктите, в тяхната надежност, чрез предлагането на трайни, устойчиви продукти и свързаните с това услуги в цифровата а, а, индустрия и а, тук ще цитирам Кондорсе, който казва, че законът закона не търпи неравенство и тук се установяват такива неравенства, <clears throat> за да може да продължим дебата. Мисля, че не е лошо да се почат нови е, изследвания за въздействие, е, да се поработи по дефинициите, условията за отказ от е, покупка, където може би да има максимална хармонизация. Господин Шваб. Фрау колеги Берихтерштатерин, Благодаря ви, господин председател. но В уводното си слово казах, че защитата на потребителя и вътрешния пазар са двете лица на една монета. Затова не трябва непрекъснато да се опитваме да ги противопоставяме. Разбира се, ще имаме повече трансгранична търговия в рамките на вътрешния пазар, когато ще има по-голямо доверие в вътрешния пазар от страна на потребителите. Разбира се, съгласен съм с това. Мисля, че точно това предложение беше в основата на създаването на Единна Европа, да може да се работи по-лесно през границите, да бъде по-лесно това и за дружествата, и за потребителите. Мисля си, че няма нужда да повтарям думите на докладчика по въпроса на защита на потребителя, господин Лехне. И съветът и комисията са казали, че по точка 1 те искат пълна хармонизация, а по точка 2 те искат много национални изключения, поискани от Франция, от Германия, от Испания. И подобно отношение не води до нищо добро за европейските потребители. Те искат прозрачност, яснота, единен текст. И наистина резултатите трябва да са ясни. Затова трябва да се обърнем всички заедно към съвета и да поискаме единно разбиране и ясни решения. Вторият момент, на който искам да се спра, бяха споменати различни специфични черти на Франция, но много от нещата, които въжат за Франция, въжат и за другите държави членки. Например, търговете онлайн с правото на потребителите да се отеглят при същите условия, при които им даваме право да се отеглят и в обикновената търговия. Ако гарантираме това, това ще увеличи обема на трансгранична търговия. Третия момент. Някои от последните събития в Европа не улесняват трансгранична търговия в Европа. Брюксел Едно, Рим Едно, Съда на европейските общности също така излезе с редица решения, например по делото Ван Хелпфов, които пречат на трансгранична търговия. Ние трябва да намерим конструктивни решения за европейските граждани. И на този фон би било полезно да проведем подобен обмен на мненията в бъдеще. Мисля си, че този наш обмен беше прекрасен. Благодаря ви. Господин председател. Господин председател. Благодаря, Малкам. Искам да ви благодаря горещо за организирането на тази обща среща, която наистина е много добра премиера. Естествено, както каза и господин Шва, правото трябва да продължи. Естествено, че ще продължим да си сътрудничим с вас, но както виждате, вече има е някакво съгласие между националните депутати от мнозинството и опозицията. Е, и позицията на френското правителство, но както казаха и ваши колеги, това е позиция не само на Франция, а и на други държави, а именно да няма връщане назад по отношение на защитата на потребителите. Е, и да се позволи на държавите членки да отговарят на всички изисквания в областта на защитата на потребителите. Максималното хармонизиране дали ще бъде избирателно, прагматично, трябва да бъде наистина насочено само към един, крайно необходимото. Смятам, че този текст на директива трябва да отговори на очакванията на европейските потребители. Отново ви благодаря за тази среща от съвършенно нов тип и се надявам, че, че тя ще бъде последвана от други такива. Благодаря ви много и аз, и на вас, Пьер, и на всичките ваши колеги, които взеха участие дискусията. Като британския политик много се радвам, че вие също така искате да се намери прагматично решение и от тази гледна точка в нашата комисия ние ще работим много усърдно, за да постигнем един разумен компромис. Мисля си, че този обмен на мнения беше много полезен за нас и той беше много своевременен. Както вече каза, бих искал да благодаря на всички участници от двете страни и в Париж, и тук в Брюксел. Благодаря също така за всички, които си гориха техника да работи и бих искал да благодаря на преводачите, които имаха решаваща роля в това ново начинание. Мисля си, че трябва да имаме повече такива краткосрочни, извинете, кратки като време обмени на мнения, защото ние работихме заедно един час и той беше много полезен. Ние сме много отворени за тази идея. Също така малко по-рано имахме среща с представители на националните парламенти. Имаше 21 парламентаристи от националните парламенти. Ние работихме по друго досие, така че този световец ние работихме с нови начинания. Сега официално закривам видеоконференцията, като благодаря на вас и на всички мои колеги. Пожелавам ви приятна вечер от Брюксел. Благодаря ви. Малкъм? Искам да, искам да ти кажа, че съм прагматичен. Аз съм все пак роден в Лондон от майка англичанка. Au revoir,